Good day. Bonjour à tous. Buenos días. Good morning everybody. If we may take our seats. Здравейте на всички. Нека вземем местата си. Би трябвало вече да сме готови да започнем и да проведем изслушването, което сме планирали за днес преди обед, а именно разблокирането на директивата за антидискриминация. И тук са представители от различните други комисии, както и господин Хуан Фернандо Лопес Агуилар през 2008 година комисията одобри директива срещу дискриминацията спрямо хора на основата на, тяхното, на техните вярвания, етнически происход, сексуална ориентация и така нататък. Ние работихме много сериозно с Катлин Бютенберг като докладчик по подготовката на това досие и като резултат от това приехме становище на 2 април 2009 година а, по съответната процедура и след влизането в сила през 2009 декември месец на Лисабонския договор, сега предложението попада в член 19, което означава, че ще е, трябва единодушие в съвета и съгласие от страна на Европейския парламент. Нов докладчик имаме сега, господин Раул Ромеда, който с който обсъдихме оценката на въздействието, проведена от комисията, където се а, припознава недискриминацията като една от основните а, ценности в Европейския съюз макар че тази ценност се различава в различните държави членки, както и основанията за дискриминация. И така, през последните няколко години това досие беше блокирано на ниво първо четене в съвета, което не е изненада. Това не е единствения случай на такъв чувствителен, деликатен момент досие, което да бъде блокирано на ниво съвет, въпреки усилията, положени от парламента. И без е, изненада отново, неведнъж Европейския парламент призовава за по-нататъчна работа, продължаване на работата по този файл. И така, сега се намираме тук, за да се опитаме да упражним още един натиск, направим едно побутване и да подпомогнем разблокирането на директивата за антидискриминация. Веднъж за винаги. Ще имаме, ще проведем дискусия на три части. Първата част ще се основе на институционната гледна точка с комисията и съвета, които ще представят състоянието на развитието на директивата, такава каквато е сега. С тази първа сесия приветстваме господин Силвана Тордея, който е директор Чубана Дордея, извинявайте, в главна дирекция правосъдие и така нататък и госпожа Каер Хаселагер, която представлява датското е, председателство и Министерство на социалните работи и интеграцията. Благодаря ви за готовността да участвате в това изслушване. И така, след първата сесия ще имаме още две. Първата ще разгледа правото в Европейския съюз в областта на равнопоставеността, равенството и дискриминацията, какви са основанията за дискриминация и ще разгледаме основанията изброени в 19 член. И в тази сесия ще се спрем на необходимостта от цялостна директива, която да работи в тази област. След това ще имаме възможност за въпроси и отговори към участниците в панела. Така че подгответе ги, когато настъпи момента и да чуем докладчика в началото, господин Ромеда, който ще въведе а, ще ни въведе в темата, преди да чуем първите двама, които изброих. Заповядайте. Благодаря, благодаря за организирането на това изслушване. Това, разбира се, не е първия път, в който се занимаваме с, този, с тази тема и се страхувам, че няма да е и последния път. Моето въведение ще бъде доста кратко. Основно, защото няма кой знае какво да добавя към това, което вече казваме през последния месец, ще я да кажа, но мога да кажа спокойно през последните години, защото а, доста време се точи работата по това досие. Нека се пак припомня няколко момента, които според мен са важни, поне за да се ориентираме къде се намираме и как можем да се предвижим от това място. Има а, ясна липса на воля от страна на някои държави членки да разблокират нещо, което е изключително ключово за основните права, фундаменталните права на европейските граждани. Това е ситуацията, в която някои граждани просто не са покрити, не ги засяга това законодателство в ситуации, в които могат да попаднат в своя живот. Това за мен противоречи на принципите на Европейския съюз. Това е нещо, което трябва да се разреши. И това е причината темата да е толкова важно и това е причината ние като парламент да а, продължаваме да упражняваме натиск и да настояваме за това. За всички европейски граждани е важно и е наше право и задължение да се справим с този въпрос и да разрешим тази, да начем липса в европейското законодателство. Втори аспект, според мен, е изключително важен, а именно противоречието. Нека така да го нарека. В момента виждаме, че някои държави членки имат това, което имаме ние на... Искаме да съществува на европейско ниво, и това е което не разбираме. Ако се разбир... намираме в една общност, където искаме гражданите да имат едни и същи права, няма как да приемем че някои държави покриват, защитават дадени права, докато други не го правят, защото това е дискриминация на правото на а, гражданите и лицата да се местят от една държава в Европейския съюз в друга. И това, както казах, е в противоречие с ценностите на Европейския съюз. Ето защо ние трябва да се обърнем към всички заинтересовани страни, всички институции, които би трябвало да се движат и да настояват в правилната посока, за да се разблокира настоящата ситуация. Имаме а, становище, което е прието, както каза а, вече председателя през 2009 година. Този парламент направи една много силна позиция, много а, обхватна работа, обстойна, извърши по насочването в правилната посока на ситуацията. Каталана Войтенберг, моята колега беше докладчик тогава, това беше и това е и основанието за настоящото ни е, становище. Нека сега коментирам още два момента, които са много важни за днешната дискусия. Първо, говорим за един пакет. Разделянето на този пакет по права не е вариант. Това е важно да бъде разбрано. Искаме да раз... покрием всичко, което не е покрито и не можем а, да почнем да спорим за това, кое е по-необходимо от друго. Всичко е необходимо, този пакет цели е нужен, затова разделянето, разграничаването му не е вариант. На второ място и ние разбираме, че много от а, доводите, които бяха повдигнати в миналото, като например економическата криза и така нататък, са просто една а, димна завеса, нещо, което просто прикрива истинските проблеми, проблеми, а именно липсата на воля да се придвижим по-нататък в а, а, това законодателство. Това е което всъщност ние искаме. Да говорим ясно и разбираемо и като докладчик аз предложих а, за това да се организира слушването, защото аз следвам а, и следя последните председателства и, и усещам сериозен проблем. В началото на този мандат започнахме с Испанското председателство, където трябва да кажа, че имаха водеща роля – доста положителна според мен. А въпреки всичките трудности, през които се изправиха, те поставиха този въпрос на масата и се опитаха да а, решат реалните проблеми. След това бългийско-унгарско председателство, където отслабваше и отслабваше и отслабваше работата. Ще бъда съвсем искрен а, и ще кажа, че има много високи очаквания за датското председателство. За това и смятам, че съвсем правилно организираме това а, изслушване в настоящия момент, тъй като според мен датското председателство има много ясни и а, конкретни цели. Това, което искам да постигнем с а, настоящото а, изслушване е да подпомогнем датското председателство да поддържа въпроса жив, да не оставя това досие а, на страна повече. Нека всички да обсъдим заедно и да разблокираме тези действия, защото има наистина а, нужда от това и е необходимо за европейското общество. Два фронта има, с които можем да работим съвета и е комисията. И нека приключа с моето въведение, като задам два конкретни въпроса за двете институции и съответно в края на обсъждането и техните изказвания можем и да продължим с тези въпроси и отговори. Към комисията. Поздравление за работата, свършен до момента. Смятам, че е изключително необходимо, важно и решаващо те да продължат с тази работа. И моят въпрос е какво вие като комисия от какво се нуждаете, за да се улесни разблокирането на ситуацията в съвета. Какво можем да направим ние от страна на парламента, за да подпомогнем вас в тази процедура и какви са очакванията ви, които а, имате, за да се продължи по-нататък работата. И сега към съвета. На първо място, нека кажа, че ценя високо участието на съвета тук Знам, че никога не е лесно а, председателстването на Европейския съвет. А, много тежка програмата, натоварена, така че искам да оценя факта за вашето присъствие. Знам, че има някои държави членки, които просто блокират процеса. Моята загриженост като представител на гражданите в Европа е липсата на прозрачност в целият този процес. Толкова важно досие, толкова важна тема, толкова важни мерки, които гражданите искат. Аз бих искал да видя честност от всички страни и да чуя. Не искаме това и това да стане поради тези тези причини. За да стане ясно и да бъде кристално ясно, че някои държави членки се противопоставят на основни моменти от законодателството. Това е което аз бих искал. Просто и те, самите държави членки, да покажат на своите граждани защо се противопоставят на това собствените им гражданици да, е, граждани да имат а, е, съответните права. И също така, как могат граждани, които пътуват из Европа, да имат същите права, които да защитават и на други държави членки. Това е което според мен трябва да обсъдим и това е молбата ми към съвета да ни подпомогне и се обръщам към председателството като такова, защото знам за тяхната готовност, за тяхната воля да работят в тази посока. Как можем ние като парламент да подпомогнем разблокирането тази ситуация? Това беше като въведение, за да въведа а, дебата, но разбира се има и допълнителни въпроси на техническо ниво, които можем да продължим да обсъждаме. Благодаря ви много. Мистер... Благодаря на господин Румева, че въведе темата. Нека продължим веднага с встъпителното заседание, което ще рече да чуем гледната точка на институциите и за това най-напред ще чуем господин Дордея, който е директор на генерална, в Генерална дирекция правосъдие по въпросите на равнопоставеността. Имате думата, господин Дордея. Благодаря, господин председателю и благодаря на докладчика, че зачете тази дискусия. И благодаря на комисията Либе за това, че полага усилия да привлече вниманието на обществеността към тази тема в сегашния контекст, когато има внесено законодателно предложение. Полезно е да има такива разисквания, за да се постараем на първо място да изслушаме не само институциите, които имат отношение, в законодателния процес, но и заинтересованите лица, представителите на гражданството. По отношение на по-дългосрочните цели, които са свързани с това законодателно предложение. Полезно е да чуем същинските причини, за да бъде внесено това предложение и да постигне напредък то и да бъде прието. От самото начало позволете да се върна към 2008 година и причините, които накараха комисията да внесе това предложение. Като имаме предвид, че трябва да бъде запълнена една правна празнота. Правото на Европейския съюз предвижда защита срещу дискриминация, основаваща се на етнически происход, е, пол. Това предвижда защита не само по отношение на заетостта, но и достъпа до услуги и борбата срещу дискриминацията възоснова на вяра, убеждение, вяра, вероисповедание все в областта на заетостта. Така че ние, ние преследвахме трояка цел в този контекст и всички тези цели са свързани с нещо, което вече бе изложено от докладчика. Всички те са свързани с правната защита срещу дискриминация. Правна защита, които следва да бъде на лице за гражданите на Европейския съюз, а дори и извън него, а, на всички онези, които пребивават на територията на държава членка. Това е основното наистина. И аз ще се спра на тази обща цел, която преследва парламента и комисията, когато обсъждаме законодателното предложение. Трябва да се осигури правна защита срещу дискриминация в области, в които ние, комисията и застъпниците за равноправието и представителите на парламента са свидетели на множество жалби, примерно дискриминация срещу мисиомани, изключване на по-възрастните от схемите за застраховка при пътуване. И това са все хора извън а, нашите институции. Освен това следва да защитаваме правата и на хора с увреждания, да имат достъп до услугите и да имат а, добро жилищно настаняване. Държавите членки са приели всички тези изисквания, когато подписаха конвенцията на ООН за защита правата на лицата с увреждания. Има и трета цел, която винаги е свързана с интересите, правата и правната защита, която е дължима на отдалните лица. За да можем да излечем ползи от натрупани опит на държавите членки в тези области. Това излиза извън приложното поле на действащите директиви предвиждащи а, защита срещу дискриминацията възоснова на възраст, а, вероисповедание и сексуална ориентация. Много са примерите, които можем да дадем. Те са почерпени от държавите членки, които застават зад предложението и също така от държави членки, които са против това законодателно предложение. Обединеното кралство, Белгия, Швеция имам предвид, но също така и Германия. Ние сме убедени, че тази директива е необходима за да завършим процеса на правна защита в рамките на Европейския съюз. Дискриминацията възоснова на увреждания, възраст, вероисповедание е нещо неприемливо в обществата в Европейския съюз в началото на 21 век. И тези цели, които преследваме, трябва да излязат извън обхвата на пазара на труда. Имаме положителен опит по отношение на директивата за расовото равноправенство и равнопоставеността в областта на заетостта. И се опитваме да надграждаме на този положителен опит и успеха, който сме постигнали. И не виждаме защо а, това законодателно предложение а, трябва да върви по друг път, а не да се оповава на положителния опит. Докъде сме стигнали в момента? Ако това не е станало ясно от встъпителните думи на господин Румева. Всички Знаем, че предложението бе блокирано поради политическото противопоставяне на много малък брой държави членки. Най-общо казано има подкрепа. Повечето държави членки в съвета подкрепят предложението, но Правната основа предвижда да имаме един от души. Това предвиждат законодателните актове, за да можем да го приемем. За съжаление, за сега не бе възможно да осигурим подкрепата на противопоставящото се младсинство чрез политически диалог и за това Комисията се постара през изминалите няколко години да работи по отделно с помощта на председателството и да търси решение на някои политически въпроси, а също и да се опита да осигури причастността на държавите членки в съвета, за да протече един диалог за техническите проблеми, които пораждат някои от разпоредбите в предложението. Целта ни бе да преодолеем а, разногласията по същество, по правните последици и социо-економическия ефект от а, разпоредбите на това предложение. Така ние ще искахме да подготвим основата съвсем скоро съветът да е в състояние да постигне пълна политическа подкрепа на всички държави членки и да се подготви за приемането на това предложение. Работихме при много добри условия с няколко от председателствата до тук. Френското, шведското имам предвид. Опитахме се да преодолеем някои по-от основните проблеми, поражени от директивата, като например сложния въпрос за приложното поле и ограничаването на правомощията, например в областта на социалната защита и образованието. Испанското и унгарското председателство и съвета ние се съсредоточихме върху въпросите на уврежданията, достъпа до услуги и жилищното настаняване. Има някои държави членки, които са е, против предложението, но а, те участваха в разискванията по важните а, последици от а, тези аспекти в предложението. С бългийското председателство работихме по а, социалното настаняване. С полското председателство постигнахме известен напредък по разясняването на разпоредбите за дискриминацията възоснова на възрастта в някои области, последиците за непълнолетните лица, използването на възрастта като рисков фактор в областта на застраховането застраховането и най-вече е свързано с решение от март месец 2011 година, което постанови Съда на Европейските общности. И с датското председателство ние продължаваме да разследваме въпроса, свързан с възрастта, най-вече в областта на социалната защита. Много се радваме, че всички тези председателства вникнаха в потребността да продължаваме да вървим по този път, за да може това досие да продължава да се развива, но по смислен начин, а не чисто бюрократично. Отново опитът ни целеше преодоляване на митовете, на разногласията, внасяне на ясността по разпоредбите – и е, да изчакаме момента, когато е, ще дойде правилния политически момент, за да може съвета единодушно да приеме това законодателно предложение. Освен това, споделяме и подхода на Европейския парламент, така както беше представен от докладчика току-що, свързан с необходимостта за а, неприкосновеността, целостта на това предложение, защото а, има опити а, то да бъде ограничено в приложеното си поле и да се търси най-малкият общ знаменател. Но ние трябва да се изправим лице в лице с а, това предизвикателство, да отхвърлим подобни а, стремежи, за да можем да служим на правата и интересите на отделните лица, които живеят в Европейския съюз и това е една разделителна линия, която не можем да преминем. Европейската комисия се е ангажирала с запазване целостта и непрекосновеността на това предложение. Започнахме да се движим по пътя на уреждане на техническите подробности. Някой може да каже, да, това са чисто технически въпроси, тук не би могло да възникнат политически разногласия но постигането на предък по техническите въпроси е изключително важно. Има някои спорни въпроси, които остават и може би ще е нужна политическа воля, за да намерим решение, но техническите пояснения са също една необходимост. Е, вярно е, и това си го признавам, че постигнатия напредък на техническо равнище няма да убеди малкото държави членки, които са избрали да се противопоставят на това предложение по политически подбуди. Какво можем да предприемем ние? има изискване с единодушие да бъде прието предложението в съвета и ние трябва да бъдем прагматици и мъдри. Нашите усилия трябва да са насочени към постигането на напредък по техническите въпроси ако не можем да постигнем политически компромис. В същото време обаче трябва да набираме скорост в политически смисъл за тази директива. Именно за това дебати като днешния в парламента са значими и тези дебати ще бъдат важни и в близко бъдеще оказвания натиск от държави, от депутатите в парламента, от страна на правителствата е свързан с напредъка на тази директива. Би трябвало заинтересованите лица да упражняват натиск не само е, институциите чрез съвета, но и самите държави членки трябва да оказват натиск, да се води диалог а, по това досие. Не бива да забравяме. Верно, че казвам нещо банално, но времето върви и не чака. И а, позициите на правителствата на някои държави членки биха могли да се променят. Европейския парламент Заинтересованите лица следователно имат важна роля да играят по оказването на натиск, защото така тя ще расте лавинообразно а, и би трябвало да продължават да полагат усилия и да работят по темата, за да бъде подготвено досието за приемане в момента, в който възникне политическа възможност за това. Тогава може да се наложи да действаме много успешно. И позволете сега да приключа, господин председателю, като кажа, че комисията ще продължава да оказва подкрепа а, на всяко ново председателство да установи въпросите, по които бихме могли да работим съвместно. Благодаря, господин Дордея. Сега давам думата на госпожа Ан Мете Кер Хезелагер, представител на датското председателство. Имате десетина минути и след това ще чуем първите въпроси и отговори. Имате думата. Благодаря много. Благодаря на председателя на комисията, господин Лопес Агилар и на докладчика за тази тема, господин Ромева, за това, че ме поканихте тук в комисията Либе в парламента. Радвам се, че според вас това предложение е изключително важно и бих искала да благодаря на комисията за въвеждащите думи. Не съм сигурна, че ще мога да говоря в продължение на 10 минути, но това пък ще ви даде възможност да задавате повече въпроси, което предполагам, че не е лошо. Аз следя това предложение от 2008, когато а, дойде това предложение от комисията през юни месец 2008 година и последващите председателства. Това, което аз ще кажа, вече беше казано от страна докладчика и от страна комисията. Но както знаете, големия брой а, държави приветстваха това предложение от самото начало, както моята държава, Дания, а, ние, например, намираме това предложение за изключително важно и смятаме, че е много решаващо да се а, говори за дискриминацията по тези м, различни основания. И макар големия брой държави да приветстваха в началото и макар в продължение на обсъждането в мандатите на различните председателства да се утвърди това от много делегации. Например, някои искаха да се обвърже това предложение с конвенцията на ОНЕ за хората с увреждания. Но, знаете, имаше а, държави с обща резерва, както беше споменато от докладчика и от комисията, за това, че това предложение накърнява някои от принципите на националното законодателство, като субсидиарност и пропорционалност. Имаше и други делегации, които с хода на работата а, изразиха загриженост във връзка с финансовите последствия на това предложение и липсата на правна сигурност. Що се отнася до датското председателство, по време на полското председателство се работи по възрастта като дискриминаторен основание за дискриминация. Това е което беше фокус на работата с комисията. Те а, работиха с държавите членки, за да наберат информация за това къде и кога се вижда това като фактор за дискриминация. И след това, като датско председателство, ние продължихме тази работа от а, полското председателство, просто защото смятаме, че това е важно предложение, искаме да се продължи работата по него. Също така обаче сме реалистично настроени спрямо това, докъде можем да стигнем. И така следваме а, свършеното от полското председателство а, и продължаваме тази посока, както беше споменато от господин Дордея. Тук се намираме в момента. Нека видим докъде а, ще стигнем. А, господин Ромева зададе два въпроса към съвета. Единия е във връзка с липсата на прозрачност и това, че а, самите заседания са доста затворени, някои държави членки са против а, предложението, другите са за, но не казваме кой за кое. Моето а, лично усещане е, че всъщност е, обсъжданията са доста отворени и получаваме доклади за напредък е, през 6 е, месеца и като че ли всички документи доста бързо се разпространяват към всички заинтересовани страни. И мисля, че има доста високо ниво на отвореност и се надявам, че факта, че датското председателство присъства днес тук, е един от начините да кажем, че се опитваме да постигнем наистина цялото възможно ниво на отвореност. И така, как може да подпомогне Европейския парламент процеса на разблокиране? Много интересен въпрос, но не е и лесен, а, не лесен за отговор, сложен отговора. Един от начините е да потърсите с нас решенията, с които можем да, които можем да приемем още веднъж това бяха моите въвеждащи слова и благодаря ви, че ме поканихте днес. Благодаря, че бяхте кратка. А сега, каза председателите, имаме възможност за въпроси и отговори. Господин Елси, ако иска да започне, виждам, че и други бяха вдигнали ръка. Cred că este evident că în ultima vreme asistăm la un reviliment al comportamentului. Мисля, че Очевидно, че има доста сериозни ксенофобски настроения в Европа напоследък. Това се дължи и на крайно десните и не само на тях. Последният пример за това е случилото се в Нидерландия с веб страницата, която беше създадена и на този вебсайт директно се призовава за расова дискриминация спрямо граждани от Източна Европа. И това не е единствения пример. Често виждаме случаи на дискриминация, на ксенофобия. И ми се струва, че всички те имат нещо общо. А именно, националните власти не реагират правилно, реагират много слабо. Ще ви дам и друг пример от холандското правителство, което изобщо не реагира в началото спрямо този изключително а, мобиден уебсайт. вебсайт, особено с оглед на това, че партията, която изгради интернет страницата е част от а, правителството. Моя въпрос е свързан с следното. Смятате ли, че частта а, от директивата за това как националните власти ще трябва да се справят с а, подобни нарушения и случаи на дискриминация, а, дали ще ни помогне по този начин директивата да накараме правителствата а, да реагират правилно. Втория ми въпрос е към господин Чубан Дордея от комисията. Запознати ли сте с а, състоянието на оценката на Националната стратегия за включването на а, ромите Знаем, че тези национални стратегии за ромите трябваше да бъдат разработени вече от, национ... от правителствата, от държавите. Кога смятате, че комисията ще е готова с цялостния доклад по оценките на тези стратегии, отговорите, предоставени от държавите членки във връзка с тези стратегии? Благодаря. Виждам господин Клейс, че иска думата. Благодаря, господин председател. Вие говорихте за прозрачност. Казахте, че някои държави членки отказват да въведат тази директива. Не стане ясно кои са все пак тези държави членки. Датското председателство каза, че съществува прозрачност, но и че е ясно за кои въпроси, за кои държави става въпрос. Може би можем да ги изброим. Кои са все пак държавите, които се противопоставят на въвеждането на директивата? И какви са техните аргументи против? Притеснявам се, че обсъждането ни ще стане малко едностранно. Ще обсъждаме това, че има предложение за директива, искаме тя да бъде въведена, да въжи във всички държави членки, но не познаваме аргументите на противниците. Би било чудесно да чуем тези аргументи, за да знаем за кои точно форми на дискриминация става въпрос и кои държави искат да водят собствена политика по тези въпроси. И по този начин ще можем да започнем едно същинско обсъждане. Стана въпрос за сайта на Мелфън, на стана въпроси за обсъждането в Страсбург. Смятам, че трябва да обсъдим всички тези въпроси, така че в хода на днешното изслушване да стане ясно кои са проблемите във връзка с настоящото право, например, правото на изразяване на мнение. Кои държави са за по-рестриктивна политика към емигрантите? а не просто да се казва, вие дискриминирате. Any other question? Благодаря, господин Клейс. Има ли други въпроси? Виждам, че господин Ромева докладчикът също желая да се включи по тази първа дискусия. Съвсем кратък ще бъда. Моят въпрос към съвета е следния. Вече каза комисията, че повечето, дори почти всички технически въпроси, повдигнати от държавите членки, а също така и правни, са намерили своето решение. Има ясно изразена воля а, за казуистично изследване на всички възможни стълкновения а, правни стълкновения, но също така и проблеми свързани с прилагането. Ако това е разрешено на техническо равнище, то тогава какви са аргументите на някои от държавите членки да са против предложението? Ако другите представители тук на трибуната а, нямат допълнения към въпросите към съвета, ще отговори ли съвета? Най-напред, по въпросите, свързани с това дали това предложение бе имало някакво отражение върху приложението и борбата за дискриминацията. И предложението е много важно. Повечето държави членки признават, че е важно и затова отнема толкова много време, защото е много сложно, защото ще има много а, големи последици върху вътрешното право. И за това смятам, че ще има голямо влияние. Ако се умеем да е, го приемем и да пристъпим към приложението ми. Бе повдигнат въпроса и за прозрачността. Мисля, че споменах, че бяхме много прозрачни, макар и не съвсем – и няма никакви тайни в това, че има държави, които се противопоставят, е, без споменат въпроса за пропорционалността и субсидиарността. А също така и правните последици, а също така и финансовите последици, които ще повлече след себе си предложението. Е, господин Ромава зададе въпрос. Аз не съм убедена, че сме стигнали толкова далече е, по техническите въпроси. Казвам го като личен поглед. Аз следя предложението от 2008 година и смятам, че все още има някои технически въпроси, които не са решени. Не можем да кажем, че всички технически въпроси са разрешени и остават само политическите аргументи. Не, не сме стигнали до там. Все още има някои технически последици от предложението, които не са ясни бе казано в началото, когато Швеция и Испания, и това си го спомня много ясно, застъпиха председателството, предложението изглеждаше по много различен а, начин. Имаше по-голямо желание да приключим с него. Оттам насетне държавите членки започнаха да се колебаят. Моето усещане е, че работим по предложението, но държавите членки не са съвсем сигурни какви ще бъдат е, техническите последици и все още търсим решение. Затова не съм убедена, че сме постигнали чак такъв голям напредък и остава още доста работа за вършене преди да стигнем до етапа да питаме какви биха били политическите последици от предложенията и защо не искаме или искаме това предложение. Е, надявам се, че внесох яснота. Благодаря. Някои други въпроси от страна на комисията. Съвършенно съм съгласен с председателството и съвета, когато каза, че ако това законодателно е, предложение бъде прието, то ще има е, ясни последици за гражданите на Европейския съюз и ще носи конкретни ползи и ще осигури по-добра правна защита. А, що се отнася до въпроса на господин Енчо съвсем накратко ще отговоря. Смятам, че някои от въпросите, които той повдигна, биха попаднали в обхвата на това законодателно предложение, ако бъде прието. Някои от другите споменати въпроси попадат в рамките на рамковото решение, прието от 2007 година за борбата срещу ксенофобията и расизма. Това е един инструмент, предхождащ Лисабонския договор, но разпоредбите на Лисабонския договор вече от 5 години се прилагат и рамковите решения, които не са придобили Лисабонски облик, така да го кажем, автоматично придобиват е, същия статус като директ, директивите и комисията ще може да е, а, даде ход на процедура за несъответствие по, а, е, на това правно основание. Е, смятам, че отговори вече бяха дадени на въпроса на господин Клаес. Най-често и най-лесно се изтъкват е, аргументи от страните, които се противостават на предложението, които са свързани с пропорционалността и субсидиарността. Така че е, трябва да намерим решение на тези въпроси и политическия диалог ще трябва да ги вземе предвид. Съгласен съм с председателството пак в това, че някои от техническите аспекти се нуждаят от доизясняване и това показва а, колко важен е пътя, по който сме тръгнали и комисията ще продължи да полага усилия и в а, двете посоки, когато времето назрае за това. Благодаря, тъй като никой друг не е вдигнал ръка. Това означава, че сме готови да продължим по същество. И ще изслушаме първите докладчици. Това е първата сесия от това изслушване по, а, по, по, Приложното поле и ограниченията, свързани с равнопоставеността, прилагането на хартата на Европейския съюз и съответните директиви и също така съдебната практика, така както тя е въведена от Съда на Европейските общности. И така, имаме възможност да видим как стои европейското право, какво е приложното поле, какви са ограниченията по въпросите свързани с дискриминацията и най-вече имаме преди прилагането на член 19 от договора за функциониране на Европейския съюз. Имаме няколко оратори. Доколкото разбираме, господин Оливия Дешутер от университета в Лювен няма да успее да пристигне. Така ни съобщиха. Няма да пристигне тази сутрин, затова оставаме с трима оратори. И това са господин Йоанис Димитра Копулус, моля да ме извините, малко трудно произнасям това име. И така, господин Йоанес Димитър Кополус от Агенцията за основните права, ръководител на отдела по равнопоставеността и правите на, граждан, на гражданите, госпожа Изабел Шопен. Тя представлява Европейската мрежа на правни експерти в областта на борбата срещу дискриминацията и господин Пьер Босон, който е директор на организацията Социална платформа. Трима докладчици, както са предвидени по програма. И те ще разполагат почти с 2 часа. До 10.40. И от 10.40 до 11.10 ще имаме а, втора сесия въпроси и отговори. И така, сега започваме с първия ни оратор, господин Йоанис Димитра Кополос. Имате 10 минути. Thank you very much, Chair. Ladies and gentlemen, благодаря, господин председател. Дами и господа, благодаря ви, че поканихте нашата агенция, за да допринесе към вашата дискусия за европейските инструменти срещу а, дискриминацията, за утвърждаването на правото на дискриминация в а, член 19 от Европейския договор и член 21 от а, картата, хартата. Макар хората да се а, възползват от защита на техните права по някои от основанията, други основания не се използват за недискриминация в контекста на заетостта. Европейск... Предложението на Европейската комисия би а, разширило приложното поле, а, така че напълно да се защитават правата на съответствие с хартата. Има много доказателства за необходимостта за по-широко приложение срещу дискриминацията на всички основания. Ще а, представя някои а, данни за три основания – сексуална ориентация, увреждания и възраст. Отговорихме на едно конкретно а, искане от Европейския парламент във връзка с сексуалната инфор... ориентация и половата идентичност. В резултат на това много от хората в тази област са обект на натиск и неприятно отношение не само в обществото, но също така и в училище и в болници. Много голям процент от тях, 16% са обмисляли самоубийство и двойно от средното количество на общото население са а, действително направили опит. Много от а, отговорилите крият своята ориентация от своите работодатели. 2009 година 90% от а, учителите казват, че свои е, техните ученици се е, биват подигравани и така нататък във връзка с тяхната сексуална ориентация или възприемана сексуална ориентация. В Финландия през 2011 година в изследването се показа, че 36% от отговорилите са били обект на подобно а, отношение като а, заради своята сексуална ориентация и така прикриването на сексуалната ориентация става стратегия за а, оцеляване. А, също така има много висок а, м, брой оплаквания на основата на тези а, поводи за дискриминация, отколкото други. Ето защо има необходимост от такава, закон, такова законодателство. 18 държави членки вече са разширили своето приложно поле в това отношение и 20 такива държави вече покриват това като повод за дискриминация. Повече от милиони вече милиони държави, граждани в Европейския съюз са защитени в това отношение. Има много сериозни доказателства, че е необходимо по-добра защита да бъде въведена в Европейския съюз. 2011 година в доклада за включващото образование за младите хора с увреждания показват, че те имат по-нисък успех в а, в, в а, гимназиалното образование, отколкото своите а, съученици без увреждания. В а, Обединеното кралство това са 85 срещу 50% от е, а, тези с увреждания и без увреждания много от тях, те от тях отпадат от училище или отиват в специализирано училище след 8 клас. В областта на уврежданията много често а, не могат да се а, включат в а, училище. Омбудсмана на България през 2010 година в своя доклад по, а, казва, посочва, че има липса на достъп в а, а, обществения транспорт, обществени сгради, болници и така нататък. През 2010 година Висшия а, съдебен административен съд отхвърли решение, че, Евро... че българския... Българското Министерство на образование не е осигурило съответния достъп за деца с специални образователни нужди. В Румъния започнаха правни. А, започна а, съдебно производство срещу един нощен клуб, който не дава достъп на, държав, на жена в с увреждания. През 2011 се въвеждат нови а, мерки в областта на а, уврежданията в резултат на директивата за а, равенство в заетостта, но също така и във връзка с правата на хората с увреждания. В Испания през 2011 беше през август прието ново законодателство в връзка с документите на на ОНЕ в Словения. Също така беше прието законодателство в края на 2010 година забрана на дискриминация на основата на увреждания в обществените органи, когато упражняват своите правомощия. Това е свързано и с права, а, стоките и услугите, които се предоставят на широката общественост и също така премахване на бариерите към информацията за тези продукти и услуги. В Швеция беше одобрен меморандум за изменение на акта за, дискриминация, за антидискриминация и така се разшири забраната за дискриминация към хората с увреждания и предоставяне на а, достатъчно достъп а, отвъд заетостта, медицинската грижа и така нататък. Възрастта е друг а, повод за дискриминация, която много често се припокрива с други от за дискриминация, като а, увреждания и така нататък. През 2011 година доклада на а, Световната граждана, здравна организация отбелязва, че има такава дискриминация на основа възраст във всички държави членки с минимум 4 милиона души ежегодно, които изпитват подобна дискриминация. След това имаше и заключение заключения от страна на други доклади, където се казва, че това е най-разпространената дискриминация. 64% от отговорите в Обединеното кралство и 44% средно за Европейския съюз смятат, че дискриминацията на основа възраст е сериозен проблем. В заключение, дами и господа, нека добавя една, едно ново измерение на на дискриминацията, именно множествената дискриминация, макар че все по-често се признава социалното въздействие и обхвата на дискриминацията, законодателството се бави в а, догонването на това препознаване. Наистина има много случаи на множествена дискриминация, която доказва, че законодателството се бави и прилагането на, до, на такъв един цялостен подход също изостава. В агенцията предоставяме и допълнителни доказателства за допълнителната уязвимост на жените и а, гражданите от ромски происход в това отношение и се надяваме, освен а, всички а, въпроси, които ще обсъдите днес, да разгледате и а, дискриминацията на основа на м, различни поводи. Благодаря. А сега преминаваме към госпожа Изабел Шопен, следващите 10 минути, която представлява Европейската мрежа на юристите в областта на недискриминацията. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председателю. Всъщност ме помолиха да представя текущото състояние по транспонирането на действащата директива, но нека започна с няколко думи на оптимизъм и да ви припомня нещо – в началото на 90-те години имаше една инициатива, която целеше приемане на европейско право за борба с дискриминацията и включването в договора на такива а, клаузи. Това беше инициатива на гражданското общество. Бе постигнато добро сътрудничество с комисията, организацията на гражданското общество, парламента и комисията заедно. Ние успяхме да постигнем приемането на тази директива. И в 90-те започнахме да говорим по тази тема. Тогава никой нямаше да повярва, че това ще се случи. И е, както вече бе казано от преждеговорещия, натиск трябва да има не само по отношение на съвета, но и на националните правителства. И това е задължение не само на гражданските е, организации и представители на гражданското общество. А, думи на песимизъм сега ще споделя. В а, края на 2000-та година имаше добра основа за работа в тази сфера. В момента може би не е точно така. Но в 2000-та година тогава бе прията директивата за борба с дискриминация. Знаем какво е, е приложеното поле, какви са материално-правните разпоредби, свързани с това. бе създадена мрежата за борба срещу дискриминацията. Идеята бе да се предоставя независима информация, възоснава на която комисията да може да реши дали е необходимо или не да започне а, процедури за нарушение. Вие знаете, че това са едни процедури срещу държавите членки, когато те неправилно транспонират европейското право. Така че това е една основна задача на мрежата а, и доста искания за пояснения бяха внесени. А, прави се един съпоставител предварителен анализ, в резултат на което се е, издават тематични доклади, доклади за съвета, чрез които се проследява как се прилага директивата за борба срещу дискриминацията. Как са транспонирали директивата държавите членки по различни начини някои от тях са избрали приемането на закони за борба срещу дискриминацията. Почти буквален пренос е направен на европейското право в някои от държавите членки е разширено приложното поле. Ще се върна на този въпрос. Понякога се приемат съчетания от различни законови актове и подзаконови такива приемане на някои специални разпоредби в е, законодателството. Това е една доста трудна практика, защото се получава една разпокъсаност на материята и нейната уредба или пък се е, приемат е, актове, които са много общи по своя смисъл. В общи линии държавите членки са използвали е, трудовото право, гражданското право, за да въведат разпоредбите на европейското право или едно съчетание от всички мерки, което прави прилагането изключително трудно. В повечето държави членки са предпочели да изберат един единен акт и това като че ли е най-добрата практика, защото се избягва избягва разнобоя в формулировките и понятията. Има известна еволюция. Вече минаха 10 е, години от приемането на директивата. Големите държави с е, дълготрайни традиции, като Нидерландия, например, имат е, един единен акт. И това като че ли работи и работят по по-нататъчното обединяване на различните разпоредби. Всъщност от 2010 година всъщност събраха всички тези актове в един законодателен акт и точно това правят там, в укрупняването на това законодателство. Какви са основанията, които са обхванати всъщност? Директивата не предвижда някакви конкретни основания и повечето държави членки не са го направили също. Повечето от тези държави са предпочели да не ограничават основанията а, и са подготвили един по-широк списък, т.е. има около 20 на такива основания за прилагането на директивата. Повечето държави и членки са предпочели всъщност да разширят правната защита извън обхвата на трудовото право. Това са го направили мнозинството държави членки и те вече имат законодателни актове, които осигуряват защита срещу дискриминация по линия на възраст, увреждания, вероисповедания. Някои държави членки са предпочели да оставят по-широки разпоредби, да не стесняват приложното поле и така се включва и сексуалната ориентация. Много е интересно основанията да бъдат разгледани, защото те предопределят материално-правните разпоредби. Директивата е доста по-обхватна, тя не се ограничава само до трудовоправните отношения. И така, а, няма тук да се спирам на въпросите, свързани с расовата дискриминация. Единственото, което ще кажа, че а, границата между етническия происход и расовата дискриминация е изключително обтекаем и понякога няма и а, никаква разлика. Антисемитизма в някои държави се обхваща от закона за срещу расовата дискриминация, а в друга държава това може да е обхванато от закона закона за борба срещу дискриминацията по верски подбуди. Както каза вече докладчика, хората получават правна защита по различни начини. Вероисповеданието, убежденията, няма разлика между тях. Най-големия спор тук възниква във връзка с прилагането на разпоредбите разпоредите на директивата за равнопоставеността а, при заедостта, защото понякога се поставят определени изисквания за допускане до определени организации, а, които са свързани с а, верски аспекти. Тоест, определени, за определени хора а, такива изисквания са свързани с сексуалната ориентация, тъй като те могат да бъдат неприемливи за заетост. А, съдебната практика не само в областта на трудовото право и на образованието е свързано с определени изисквания за религиозните символи и облеклото. И това е всъщност един от основните проблеми, свързан с практическото прилагане на директивата. Не е свързано единствено и само с трудовоправните отношения. Сега по въпроса за обрежданията, всички ние знаем, че, сме, че е ратифицирана конвенцията на ОНЕ за правата на хора с увреждания. Повечето от държавите членки нямат ясно определение за увреждания и това определение проистича повече от а, законодателство в областта на социалното осигуряване, а по-скоро е, е избягнато в законите за борба срещу дискриминацията. Както каза господин Чубано, едно от изискванията е за добро жилищно настаняване. На практика ние виждаме и това са повечето случаи в частния сектор, че такова жилищно а, настаняване а, се сблъсква с проблеми и по-скоро не с увреждания, когато имаме въпроси за вероисповеданията. Много малко държави са предвидели обаче такива разпоредби за защита, свързани с а, религиозни обреди. Сексуалната ориентация се оказа изключително а, труден въпрос в повечето държави членки, много спорен въпрос, много малко държави имат ясни определение и повечето от трудностите проистичат от а, правната уредба в областта на заетостта. Друга проблемна област, разбира се, е отпускането на семейни помощи за хомосексуални двойки. Възрастта е обективна характеристика, като че ли, но поражда особени проблеми. Повечето държави членки нямат общо право, което да осигурява правна защита срещу дискриминация а, по възрастов признак и за сега остава голямата правна несигурност в повечето държави членки. Мисля, че имаме 15 постановления, всъщност решения на Европейския съд. 9 от, 13, от тези 13, 13 на решения са на възрастов принцип. В Европа Тенденцията е да се прави изрично позоваване на преамбюла на директивата. Дискриминацията понякога се поражда възоснова на това, че се прави допускане а, за възрастта на лицето, което може да е погрешно. А, това изрично не е уредено в а, текста и не е пренесено в вътрешното право. Няма да се впускам в подробности за материално-правните разпоредби и приложното поле. Сега ще се спра само на пропуските при прилагането, например в областта на заетостта и особено самонаетите лица. лица много искане е имало за пояснение от страна на комисията. Що се отнася до социалното осигуряване, много от разпоредбите са пренесени в специални закони в областта на социалното осигуряване образованието. В повечето държави този проблем е свързан с, с дискриминация срещу дета от етнически младсинства или с увреждания. Особено важен въпрос тук е сегрегацията на ромите. А, директивата за расовото а, равенство предвижда възможности за защита, но не е решен въпросът дали това е свързано само с дискриминация в областта на доставката на стоки и услуги или и в други области. Всички а, страни, 24 от 27-те, са включили разпоредбите за пряката дискриминация, 20 са включили турмоза, като разпоредба, така както е въведена с директивата. Расовата дискриминация, защитата срещу нея е пренесена в почти всички държави членки. Що се отнася до изключенията, те са много на брой. Ще се спра на положителните мерки позитивните мерки. От информацията, с която разполагаме от нашия експерт, почти всички държави членки са предвидели такива разпоредби. Двете основания, които са свързани с а, този вид а, мерки, са расов, етнически происход, а Втория въпрос, на който искам да се спра, са семейните добавки – все по-голям брой държави членки позволяват е, еднополовите бракове и съответно те да имат достъп до същите семейни добавки, като другите семейства. Има едно решение на съда и така или иначе действителността сочи, че а, продължава да има а, забрана за изплащане на такива а, добавки – на еднополови бракове. Виктимизацията, ако не бъдат предприяти конкретни стъпки, е, това ще си остане само едно добро пожелание. Налагането на санкции, имаме съчетание на административни производства, е, наказателни а, и второто важно нещо е какъв е правният статус на а, различните организации. Държавите членки сами могат да преценят как да бъде предоставена помощ на пострадалите от дискриминация много често така се случва, че подзаконовите разпоредби във вътрешното право пречат на този род организации, които осигуряват подкрепа на пострадалите от дискриминация да получат един стабилен правен а, статус. Те трябва а, да са обвързани с министерствата, никой не е наясно как това трябва да стане. Тежестта на доказателствата. Все още има огромни разминавания с а, уреждането на този принцип. Обикновено приложението се ограничава само в областта на трудовия пазар. И на последно място, как стои въпроса с санкциите и а, обещетенията, достъпа до правна защита, изплащането на обещетения – Ясно е, че различията са огромни. Има е, хиляди искове за изплащане на обещетения. Те трябва да са обвързани с месечната заплата. И е, много е, малка е съдебната практика. И има според повечето специалисти доста пречки за обещетяване. Доста пречки пред възстановителното право. Много често пострадалите нямат достъп до а, закрила и е изключително трудно да получат удовлетворяване на претенциите си. На следващо място орган, създаване на органи, за които да следят за равнопоставеността. Само пет държави всъщност са решили да ограничат компетенциите на а, органите си. Повечето са разширили правомощията на тези организации да предприемат а, стъпки за дискриминация не само по линия на етническата дискриминация. Има някои задачи, които трябва да бъдат а, споменати или някои изисквания, като независимостта на тези органи. Но също така не бива да забравяме, че тази независимост е обвързана и с ограничените бюджети в много държавите членки имат и друго задължение да разпространяват информация, да наблюдават прилагането на законодателството срещу дискриминацията. Това се изисква без да им бъдат осигурени необходимите ресурси да си вършат работата. И в заключение ще кажа, че повечето държави членки а, предоставят правна защита извън сферата на трудовоправните отношения. Uh, so. Nevertheless... Голяма част от Европейския съюз вече се случва така. Все пак има някои пропуски, липси. Няма да ги е, изброявам, защото вие имате PowerPoint презентацията с някои от тях. Това, което трябва да предотвратим е да не се е, защитават по различен начин различните е, граждани на Европейския съюз. А, в началото смятахме, че това е пречка за свободата на движение и а, така решихме тогава. Благодаря, благодаря много, каза председателят. Наистина обхватно разяснение, много конкретна презентация на състоянието от гледна точка на Европейската мрежа на правните експерти. А сега ще чуем госпож... господин Пьер Босон директор на социалната платформа. Той има думата за следващите 10 минути. Благодаря, господин председател. Както беше казано, аз съм директор на социалната платформа, която е най-голямата мрежа а, от социални неправителствени организации в а, а, Брюксел и последните няколко дни ние се борим за приемането на тази директива, която, както знаете, е блокирана. Ние смятаме, че трябва да се защитават правата, които са прияти за гражданите и това, което ще повтарям много често по време на моето представене е съпосочие съответствие. А, хората страдат от дискриминация всеки ден и аз ще се опитам да въведа един личен момент. Днес а, един от всеки шест европейци страда от дискриминация. 200 души има в тази зала днес, горе-долу, и един от шест а, и тук ще погледна тази част на сградата. Една от а, един от чест европейски граждани бива дискриминиран. Ще ви кажа защо а, не можете, не бихте могли да я бъдете тук. Например, ако не сте завършили някой от хубавите университети, нямаше как да имате достъп, нямаше как да имате, да речем, заем за вашето за вашия дом, може би ще ви звънне iPhone или BlackBerry-то, защото ви се обажда директорката на училището на вашето дете и да, за да ви съобщи, че той е обект на турмоз заради а, сексуална ориентация. Или пък трябва да а, се занимавате с а, нещо свързано с а, пазара на недвижимите имоти и отново обект на дискриминация. И така това бяха редица причини, поради които не бихте могли да бъдете а, тук сред нас. Необходимо е да има инструмент, за да се справят хората с преодоляването на дискриминацията. Трябва да има нормативна рамка, а, на база на която да се каже това не е приемливо. Това е цялата идея на а, законодателството, за да може съвсем обосновано да кажем това е дискриминация, трябва да се поправи ситуацията. Ние в а, социалната платформа смятаме в вярваме в равенството а, и смятаме, че трябва да се борим за това. Но искам да се върна на страната на съвета, защото, както вече беше казано, трябва да се разблокира политическата воля. Това е важното. Но все пак, политическата воля на кого? Социалните неправителствени организации застават зад директивата, също и парламент Европейския парламент е зад директивата, комисията е зад директивата, но в крайна сметка кой е против? Едно трето а, послание има за съпосочието на работата на Европейския съвет. През 2008 година и девета, ние казахме ситуацията в Австрия. Добре, разбрахме, но все пак имаше и моменти свързани с заетостта в Лисабонската стратегия. Да, искаме. Ам, ние искаме равенство заради самото раз, равенство. Вие може да искате равенство за заетостта. Добре, но нека бъдем съпосочни. Защо и как може да си представяме едно дете, което не е отишло на училище, защото има увреждане, не може да се качи на автобуса, за да отиде на работа, не може да отиде на, да се качи на влака, защото не може, за да отиде на работа. Как а, това порасно дете в последствие ще си намери работа? Не можем да изискваме а, равенство в а, с, заедостта, щом няма достъп до основни услуги и а, стоки. Не съм съгласен за. Макар и да не съм съгласен точно с целта за растеж и заетост, мога да я обсъждам с вас. Искате да се намали отпадането от училището, искате хората да се включат в а, и така нататък. Но ако всъщност а, се опитате да сложите равенство, равенството на първо място, равнопова, Оставеността на първо място, ще се решат вашите проблеми. И ще дам едно конкретно а, предложение, конкретен пример. Вижте образование във Франция, държавата, която аз познавам, ако в него ако вие въведете хора от а, предградията, деца от предградията, предградите директно в висшето образование, какво се случва? Това висше образование им дават достъп до заетост и те не са безработни. И така, ако сложите равнопоставеността пред уравнението, ще видите как се решават въпроса. Това е част от нещата, които не разбираме и бихме искали да чуем а, разяснение от съвета. Нещо, което не чухме сутринта, са посочи с предишното законодателство. Чухме, че има въпроси за правомощията и субсидиарността в тази директива. Разяснете ни как точно може да приемете директивата а, през 2009 година и после договора от Лисабон 2010 подобрява правомощията на Европейския съюз, разширява ги и изведнъж няма правомощия по отношение на тази директива. Обяснете ни, просто ни обяснете, както каза и господин Ромеда тази сутрин. Въпроса за разходите, предполагам, че колегата в следващия панел ще се спре, но аз искам да задам само един въпрос. Понякога трябва да оценим и определим каква е а, цената на неинвестиране, какви са пропуснатите ползи. Примера, който дадах а, за висшето образование във Франция малко по-рано, показва точно това, че ако ние инвестираме, да речем, 1000 евро на студент, а, колко спестяваме всичко това, което ще имаме като разходи, за да управляваме и за да се грижим за живота в предградията. Моите две точки свързани с посочието и съответствието на демократичния процес. Много от нас а, говорят по този начин. Работим с комисията, работим с съвета, с парламента, извинявайте, работим с а, синдикатите. Имаме една обща декларация за приемането на директивата. Защо е толкова трудно да проведем обсъждане с представител на съвета и да попитаме какви са проблемите, какъв е въпроса, така че да дадем своята експертиза. Не сме там като част от преговорите, но все пак трябва да знаем какви са проблемите ви, за да а, можем да отговорим. И това е много трудно и наистина трябва малко повече прозрачност, за да видим къде са всъщност проблемите. И окончателният момент, а, нещо, което е изключително трудно за нас и което много ни уморява, Имаме ясно разбиране в гражданското общество, че една директива за антидискриминацията няма да доведе до равнопоставеност. За нас това е минималният стандарт. Това е необходимото предварително условие, за да има някакви правила в нашата а, общност, нашето общество, за това кое е приемливо, кое не е, защо изглежда като максималното, което света може да постигне. Необходима е тази директива. Тя няма да промени Европа за един ден. Моля ви, започнете някакъв вид преговори на, за политическата воля и ни кажете защо сте против. Благодаря, благодаря Босон, благодаря на господин Босон. А сега ще дадем думата за дискусия, въпроси и отговори. Първия, въп, първата възможност ще е за членовете на нашата комисия. Вдигнати ръце. Виждам госпожа Лулачек. Отбелязвам си, защото смятам, че беше казано доста за позицията на комисията и на съвета. Може би и те биха се включили като реакция. Нека чуем обаче първо нашите членове и нашите докладчици, госпожа Лулачек. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за тази много добра презентация, много добри а, изказвания, които всъщност звучат наистина в а, унисон. Защо да чакаме още доста време, обсъждаме тази директива и бих се спряла на последното казано господин Бусон, а, разходите. Харесва ми подхода за това да се говори за пропуснатите ползи или разходите за не осъществяване. Това е нещо, което до сега не сме разглеждали. Съжалявам, че не бях тук за първоначалната част и не знам дали е имало някакво споменаване на държави, тези, които не приемат. Тази, за което знам е Германия и Австрия. И имах кратко кратка среща преди две години в Кьон с господин Вестервеле Веле за европейските обсъждания. Той се съгласи с казаното и аз бях съгласна. И аз го попитах защо Германия, макар да е част от споразумението за коалиция, на коалицията, защо няма да осъществят тази директива. И аз го попитах защо е така. Макар, че вие самия сте гей самия. Вие сте с а, а, отворена такава а, открита сексуална ориентация. И той ми каза, нека да не обсъждаме политически въпроси. Но а, за Германия разходите за достъп а, на хората с а, а, увреждания и така нататък а, е всъщност довода за разходите. Вие споменахте това за, като пример обучението и така нататък, но има ли някакво а, изследване, изследване, което може да цитирате? Може би това би помогнало на някои от държавите, защото все пак, когато се говори за депресия, за самоубийства, за всички други а, загуба на време и така нататък, когато имаме дискриминация. Мисис Ганц. Госпожа Ганц, напълно съм съгласна с това, което бе казано, че е необходимо да има една хоризонтална директива срещу дискриминацията. Хубаво бе да чуем обобщението за преноса на директивата във вътрешното право. В Европа обаче не само, че не се прилага директивата, а понякога ми се струва, че в много държави вървим и назад. На директивата против дискриминацията. Интересно бе да чуем и господин Димитро Кополос, който каза, че онези, срещу които се упражнява дискриминация, не се жалват в собствените си страни, дори когато има органи срещу дискриминацията. И това е свързано с социалната среда, с политическите фактори, които не показват, че подкрепят директивата срещу дискриминацията. Ще ми се да науча малко повече от вас за преценката ви за положението в Европа в този смисъл. Вие споменахте, че политическия климат, който е много важен така или иначе, се променил в Европа? Какъв смятате, че и какво можем да направим, за да подобрим положението? Благодаря. Нека да изслушаме сега докладчика, ако никой не вдига ръка. Господин Ромер има думата. Два са въпросите. Съвършено ясно чухме какви са някои от фактите и от обстоятелствата. Доста обхватно бяха представени и те е, всъщност ни показват само върха на айсберга. Ако така стоят нещата на повърхността, то сигурно са много по-зле под повърхността. Това очевидно е така. Освен това, чухме какви са възможностите и доколко разпоредбите на директивата са съпоставими с тези във вътрешното право. Има някои държави, които се противопоставят срещу въвеждането на обща европейска норма. И това се дължи на факта, че в някои държави вече са въведени такива разпоредби във вътрешното право и съответно те не желаят да се въвеждат общоевропейски норми. Бих искал обаче да разбера дали такава една позиция може да се разглежда като нарушение на самите договори. Интересно ми е какво би постановил Европейския съд по отношение, да речем, на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания неприемането и неприлагането на такива разпоредби може ли да бъде изтълкувано като нарушение на европейското право? По принцип. Бих искал това да бъде коментирано. И Лорике повдигна въпроса за разходите. Съвсем на място. Признавам се, че политически погледнато аз не бих искал да се използва аргумента за разходите в директива или нещо друго. Тя трябва да е посветена на фундаментални права. И тези основни права трябва да бъдат прилагани, независимо какви са разходите за това. Но след като толкова много години слушаме този аргумент, същинския въпрос е свързан с общите разходи. Ето, аз бих подкрепил в този смисъл колегата Луначек. И бих помолил комисията Либе да направи проучване и за това. Тъй като, ако ми позволите, ще използвам тук една фраза, но ни писна. Бихме искали да знаем какви са разходите, да, но нека сложим на масата всички видове разходи, и най-вече. Какво бихме изразходвали, ако не прилагаме тази директива? И тогава ще имаме ясна представа за какво говорим. Обаче ние говорим само за прилагането и разходите по прилагането на определени разпоредби, да речем достъпно жилищно настаняване. Но това е частично. Така че въпросът ми за разходите е в подкрепа на казаното от госпожа Луначек. Това би бил правилният подход към въпроса. Благодаря. Може би комисията и съвета сега ще реагират на направените коментари от е, присъстващите тук докладчици на трибуната. Чухме какво е статуквото, защо е блокирана инициативата и какво е поведението на държавите членки. Сега искате ли да вземете думата? Господин Босон има думата сега. Съвсем накратичко, господин председателю, показано от госпожа Лунечек за разходите. Съгласен съм за разходите, ако не се прилага и искам да се спра на въпроса за диалога между съвета и НПО-тата колегата Безоци, която е от форума за хората с увреждания в Европа. Ще се спре на това, но понякога не протича този диалог между съвета и представители на гражданското общество. И в коридарите понякога чуваме, че много общини ще се разорят, ако трябва да прилагат всички разпоредби за достъп на хората с увреждания. Ние не казваме, че гражданското общество трябва да сяда на масата на преговорите с а, съвета, но ние имаме експертни знания, можем да участваме в някои обществени изслушвания, като днешното и да помогнем по прилагането на разпоредбите на тази директива. Благодаря за това пояснение, казва председателя. Думата има госпожа Шопен. Позволете да се върна на две неща. Докладчика спомена едното. Дали има правно стълкновение тук между нормите? Това трябва да се изследва. А, има а, пресрещни точки с а, Хартата на правата и Конвенцията за правата на човека мога да се върна на следното. Когато представихме предложението и споменахме въпроса а, за обърнатата тежест на доказване, оказа се, че 97 от държавите членки а, са а, приели и имат а, такава, такова такава законова норма за равнопоставеността на жените, но не и за избягване на расовата дискриминация и също така не предвижда друг вид дискриминация по линия на сексуалната ориентация или вероисповедание. Така че, а, когато се възприемат някакви разпоредби, те трябва да отчитат всички последици. И се връщам пак на казаното от вас за неприлагането на разпоредбите няко... и усещането, че вървим назад. Не, не бих казала това. Бих казала, че се затруднява прилагането Хубаво е да имаме добри закони, но когато пострадалите е, не могат да се възползват от това законодателство, то е безсмислено. Трудно е да има приложение, защото законите са много сложни. И пак се връщам на въпроса за разходите. Защо? Защото няма инвестиции. Не се обяснява на съдиите, не се обяснява на адвокатите какви са принципите на борбата срещу дискриминацията, как се а, решават тези а, случаи, по какъв начин да се разглеждат. Дори в учебните програми това не се учи, когато а, придобивате правоспособност като съди или адвокати. И обещетенията. Обещетенията са твърде ниски. Следователно, трябва да се инвестира, трябва да има такива допълващи мерки. Е, закона не е всичко. Трябва да има правила за прилагане. В закона не можете да уредите всичко. Трябва да имате политика, трябва да имате допълващи а, мерки, да е ясно какво е възможно чрез законодателството и какво не. Това бяха коментарите и сега господин Димитра Куполос. Благодаря. Само все пак да подчертая, че не мисля, че разходите могат да бъдат включени като тема в дискусията за основните права в Европейския съюз. Ако все пак повдигнем обаче тази тема, има много сериозни доводи, да речем в 80-те и 90 години вече са били направени изчисления за институционализацията на хората с а, умствени проблеми или интелектуални разстройства. И а, още тогава е било ясно, че това е много сериозен проблем. Така че има много а, сериозни данни за а, устойностяването на разпоредбите за дискриминация, недискриминация и така нататък. А, също така други въпроси, които са по-широки, които бяха а, повдигнати от вас, а, които са важни а, в парламента. Какво губим, ако хората с различни възможности или а, различна а, а, сексуална ориентация не стигат до дадена позиция. Например, Стивен Хокинс не би бил а, сред нас. А, какво би загуби обществото, ако няма възможност за достъп от а, човек а, учен като а, него или пък човек с различна сексуална ориентация. Господин Малинов има думата. Благодаря, господин председател. Искам да задам въпрос на господин Димитра Кополос за цифрите, които спомена а, това, което води до въпроса за методологията. Вие казвате, че най-често има дискриминация на основа възраст. Вярвам, че е така, но се чудя дали това не е подвеждащо, защото всеки е, остарява. Възрастните са по-голяма група от всички останали, които могат да бъдат дискриминирани. Това може да е подвеждащо, защото, например, в моята държава най-лошата дискриминация не е сред възрастните, а другаде. Но ако се направи, да речем, едно изследване, със сигурност цифрите ще показват а, а, дискриминация на основа възраст. И ми се струва, че така и съм убеден, че това е много подвеждащо да се включи в а, горната част на дневния ред. Също така, друг въпрос. Имате ли във вашите изследвания нещо, да речем, за най-честата дискриминация в а, източна Европа, в, в, на юг, на север? Имате ли някакво подобно разграничение? Защото това би ни било много интересно, особено за държави, които нямат кой знае каква традиция при установяването на подобен вид законодателство. И другото е просто едно предположение, но ако разгледаме директиви, директиви с такъв обхват, има държави, които имат по-низки норми. И ако действително е така, това е още една причина да една държава да е срещу подобна директива. Наистина това беше а, а, зададено като въпрос, но аз би го обърнал по по-положителен начин. Кои държави са, да речем, в много по-добро състояние, кои държави имат по-високи нива на защита. Коментари от нашите панелисти за коментара на нашия въпрос. Не мисля, че има госпожа, госпожа Шопен. А, действително, държави, които имат по-добро ниво на защита, те могат и да го а, запазят. А, наистина не е а, добър довод от тези държави. Не може да се каже, ами ние имаме толкова високо ниво на защита, няма как да преминем по-надолу. Не е такъв случай. Няма повече коментари по а, тази тема. С това преминаваме към третата част. Разбира се, аз питах дали има и други коментари. Имате думата, господин Димитраков. Само в отговор на а, последния въпрос. Нека започна с а, възрастта. Когато говорим за възраст, не става въпрос само за възрастни хора. Става въпрос и за деца и за а, други възрастови групи. Това е свързано и с а, а, сексуалността. А, възрастните, по-младите могат да имат повече проблеми, отколкото другите във връзка с това основание за дискримина... дискриминация. А, данните. Барометърът а, задава въпроса на широката общественост за това какво смятате за, каква е важна, колко е важна дискриминацията в, да речем, това основание. Друг вид изследване, което ние правим, изследва опита на конкретни групи. Когато говоря за евробарометъра, това е общото усещане на широката общественост за това кой е, кой е афектиран, на кой се отразява. Там а, виждаме възрастта а, като важен фактор, който се припокрива с другите, а не а, толкова голям сам по себе си. Да, това беше добре. А, нека продължим нататък, казва председателя, към третата част а, на нашето а, изслушване. Всъщност е, е панел втори за преодоляване на трудностите за същностно равнопоставяне в Европейския съюз, действията, които трябва да бъдат предприяти, е, е, директивата за антидискриминация, какви са пречките, включително разходите и за това приканвам тук да дойдат при мен господин Тобиас Мюлензифен, дирекция за равнопоставеност в Европейската комисия. Господин Тобиас Мюлензифен, заповядайте. Господин Йозеф Девите, председател на Equinet, Европейската мрежа на органи за равнопоставеност и някои представители на неправителствени организации Age, Platform Europe на основа на възраст, госпожа Софи Парон, увреждания, EDF, госпожа Карлота Безоци, сексуална ориентация, ILGA Europe, господин Грег Зарнецки и на основа религия и вероисповедание ENAR, е господин Майкъл Михаил Привод. Заповядайте. И така, редица панелисти има вече тук, които разработват, ще имат по 10 минути, а представителите на неправителствените организации имаме общо 30 минути, за да чуем техните представения. Започваме с господин Тобиас Мюленсифен от Дирекцията за равнопоставеност в Европейската комисия. Имате думата за следващите 10 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни поканихте отново. чухте презентацията от моя директор а, сутринта за по-политическата основа и фон за директивата. Това, което аз ще се опитам да направя с те следващите 10 минути е да ви дам известна представа за това какви са въпросите, какви са а, проблемите обсъждани в а, а, работната група на съвета чухме а, призивите за прозрачност, за това ще се опитам да ви дам представа какви бяха проблемите през последните три години. Ще говоря по-скоро за технически въпроси, а не политически, които са били част от обсъжданията. И така, със сигурност е наясно с основната а, структура на предложението 4 основни области, които са свързани с възрастта, уврежданията, сексуалната ориентация и религията и вероисповеданията. Ще работим да ще продължим да работим върху предложение, което покрива и четирите области. И така, като съдържание има две части. Недискриминационната част, която е много подобна на а, директивата за равнопоставеност, етническа и след това е а, втората част на директивата. Ще разгледам различните въпроси, които сме обсъждали до момента. Първият, може би най-важният въпрос е приложното поле на директивата като такава. Три области достъп до а, стоки и услуги, всичко, което се купува всеки ден, също така и жилищното настояване и финансовите услуги са включени там. На второ място социалната защита, а, тук а, здравеопазването е включено и третия, третата област е образованието. И тук стигаме до това, че някои държави членки смятат, че има а, изключителни национални правомощия в областта на образованието, извинявайте, здравеопазването и социалните услуги и смятат, че това не трябва да се включва. И а, доста беше говорено за това, че финансирането действително ще остане на ниво държави членки, но когато говорим за достъпа до, до благата, до тези ползи, това е един въпрос свързан с приложното поле на директивата. Но това е въпрос, е, по който продължаваме да работим, за да разясним аспектите му. Друг въпрос, свързан с а, е, е, приложното поле, е това, че трябва да се включат продуктите, услугите, стоките, услугите. А, в началото се говореше за това, че става въпрос за а, лица, които практикуват своята професионална дейност. След това стана а, ясно, че не това е много коректен, това не е много коректен критерий и има два а, случая, където няма да се прилага директивата. На първо място, ако, държави, ако стоките и услугите не са достъпни за широката а, общественост, да речем От друга страна пък, ако публикувате а, една а, обява в а, интернет или в а, един вестник, това е осигурява достъп до тази стока за широката общественост. Например, ако давате под найеме, под найем а, стая в а, даден във вашия апартамент, това попада в контекста на частния а, е, и семейен живот и няма да попада в приложното поле на директивата. Втория въпрос е свързан с а, е, дискриминация на основа възраст. Когато говорим за а, е, здравеопазване, социални услуги и така нататък, има много правила, които са обвързани с възрастта. И така държавите членки смятат, че ще има много сериозни предизвикателства за, за техните правила във връзка с социалната сигурност. И всъщност, ако разгледаме и а, съдебната практика, ще видим, че много от случаите са свързани именно с а, възрастта. И тук а, ние се, ще се опитваме да създадем едно ус, а, изключение на основа на възрастта. А, и тук ще цитирам чисто правно как ще го редим, ще въведем една пропорционалност. Това правило обаче няма да ам, попречи на повигането на всъщност на защитата от, а, анти, от дискриминация в съда на основа на а, възраст ще има една презумпция, че а, има дадени възрастови нива, които се приемат, което ще създаде допълнително предизвикателство и разгледаме, ня... разглеждаме някои други ам, варианти. Следващия въпрос – финансовите услуги, което не е същото като застраховането, което пък беше обект на един, едно дело в Европейския съд. Ще има възможност за това, ако възрастта е свързана с риска. И ако, разбира се, всичко е основано на много статистически данни, оценка на риска и така нататък. Имаше загриженост от страна на държавите членки, че по същия начин може да се да се постави под въпрос, както в делото, което се обсъжда и да речем в такъв случай а, няма как да има застрахован, застраховка живот, ако се отчита възрастта. И така обсъждахме как това да се направи. Някои държави членки а, защитават идеята да се изключи, изключат финансовите услуги в приложното поле. Ние като комисия сме против това, но на този етап се избягват а, а, тези дво, а, елементи, които позволяват двойно толкование. Четвъртия въпрос е идеята за дискриминация като такава. Какво е дискриминация? Това, което фактически не е кой знае какъв проблем, е определенето на пряка и непряка дискриминация. Имаме опит в други директиви, нямаме противоречие. Това, което е малко по-трудно е дефиницията на турмоз harassment, което се определя като форма на дискриминация в директивата и там като че ли има твърде общо определение. турмозът е повторяем. Това не е една единствена случка. Но всъщност няма а, споразумение по това все още, няма съгласие но а, от комисията ние смятаме, че и един единствен инцидент може да се счита за турмоз. А, до момента турмоза сме го разглеждали от гледна точка на заедостта, където вече има а, някакви дългосрочни взаимоотношения, в контекст на което се случва нещо, а не е същата ситуацията, ако отидете в магазина и ви откажат да закупите нещо. Следващия момент, той не беше част от нашето предложение страна на комисията, защото точно тогава а, имаше един а, случай в Европейския суд, съд съвсем наскоро. Беше предложено обаче да се включи тази идея, но остава въпроса как да се определи, защото и тя е доста обща, така че вървят дискусиите по този въпрос. И накрая, петия голям момент, по който се обсъжда в съвета е втората част на предложението, а именно достъпа, правата на хората с увреждания. Знаете каква е разликата между двете идеи. Достъпът е общи мерки, които предварително са заложени, където се идентифицират пречките и се премахват, а при жилищното настаняване имаме друг вид конкретика. Имаше загриженост при държавите членки, че става въпрос за твърде общи, твърде неясни определения и неясно кои видове увреждания се покриват защото ние не навлизаме в подробности за това какво трябва да се направи за хората, които са в инвалиден стол, за хората, които имат а, а, са слепи и наистина трябва да има общ подход при осъществяването на конвенцията на ООН за това как тези задължения, проистичащи от а, конвенцията трябва да се осъществяват. И така имаше някои предложения за текста, по-ясни определения, работим по това и постигаме успех според мен да се предложи един времеви график, особено ако могат да се а, отчитат и а, неща като жизнения цикъл на а, сградите, за да може да се включи в а, тях периода на осъществяване на директивата. Много технически въпроси за настаняването, как се прилага това при достъпа, как да се направят сградите достъпни. И също така имаше и дебат за а, ограничението на това задължение. В, тази, в този смисъл говорим за а, пропорционалността и също така в а, този смисъл а, мога да отбележа, че беше много полезен а, дебата в съвета и елементите, които трябва да отчитат тази пропорционалност на, а, на товара. И така, дали има правна сигурност за държавите членки, някои ще кажат на, не, но дали е възможно да регулираме абсолютно всички възможни варианти в една рамкова директива като тази, остава въпроса. Имаше и някои по-малки елементи, които за щастие всъщност са и не толкова противоречиви, защото са подобни на другите директиви, например, правилата за прехвърляне на тежестта на доказателството, виктимизацията и органите за равнопоставеност. Това е което им исках да кажа като въведение, за да а, очертая това, което е момент на загриженост в съвета. Благодаря, господин Молен Зифен. Сега ще чуем втория оратор, господин Йозеф Деуите, е председател на Европейската, Европейската мрежа на органите за равнопоставеността. Имате думата. Благодаря. Аз съм подготвил една презентация. Само с 6 са моите слайдове и можете да следите докъде съм стигнал в изложението. Ако работи системата, да я пуснем. Just a second. Just a second. Let's see if it's if it can be meant. Би било дискриминация, ако за мен не проработи, а за госпожа Шопен работеше. Не знам, може би по възрастов признак ще е тази дискриминация или полов. Благодаря ви. Съвсем Кратко, Какво е Коинет? Това е всъщност обединение на органи, които се борят срещу дискриминацията в Европа и които се опитват да упражнят и да използват целия си потенциал – в държавите членки да раз... изградят една мрежа и една платформа за равнопоставеност в Европа. Всички знаете кои са тези органи за равнопоставеност, предвид директивите а, за равнопоставеност а, на половете и на расите. Целта е тези органи да предоставят независима подкрепа на пострадалите от дискриминация, да изготвя независими проучвания и доклади по въпросите на дискриминацията, да отправя препоръки и да осъществява обмен на информация между европейските органи. А, и по-големи задачи изпълняват те, като повишаване на осъзнатост на проблемите, налагане на добри практики. През 2003 година бе проведено първото а, заседание. 30 държави се обединиха, 27-те държави членки също така и други извън Европейския съюз основават своята дейност а, на директиви на Европейския съюз, но много от нас работят и по линия на други а, директиви които обхващат областите, за които говорим. А, тук има огромно многообразие между органите и не бива да забравяме, че те са различни по размер, правомощия, правно основание, устройство и опит, но това е хубавото, защото в мрежата можем да обменяме много опит и всеки да споделя това, което е научил. Може би не е лесно да прочетете числата, които сме включили а, тук. С какво се занимават отдалните организации? 34 на въпроси свързани с расовата дискриминация, 32 полов признак, 31 религия и убеждения, 30 възраст, 30 сексуална ориентация, 29 повреждания. Сега нека преминем към същината. Каква е допълнителната изгода от съществуването на такива органи, свързани с директивата? На първо място, ние вече сме излязли със становище през 2008 година. Разполагате с екземпляри от това проучване. Тъй като вече казах, много от държавите членки, и това госпожа Шопан го спомена, имат правни разпоредби, чието обхват отива далеч отвъд този на дискриминация, като примерно белгийски орган, който отговаря и за услугите, и стоките, вярванията, убежденията. Има други, които са с по-ограничен обхват, така че е важно да бъдат е, обхванати всички тези области. Ще ви дам и някои примери. Имаме дискриминация по отношение достъпа до услуги и е, стоки. Ние също така трябва да уведомяваме и съдебната система, но понякога е а, малко странно като поведение, но все пак в Белгия този закон влезе в сила 2003 година и ние затова трябва да образоваме и съдиите понякога. Ако вземем заетостта и доставката на стоки и услуги, ще видим, че 2011 нашия център получи повече жалби за услугите и стоките, отколкото в областта на заетостта. Ние сме работили по въпросите на възрастовата дискриминация. Все пак е, чествахме и честваме Европейската година на активното устаряване и сме публикували резултати. И опитът ни сочи, че в областта на заедостта е необходимо да имате и достъп до стоки и услуги. Пример вече беше даден. Как се качвате в рейса или в таксито или в влак? Имаше един такъв репортаж по един белгийски телевизионен канал за това как може да се качи човек в такси, когато е придружен от куче водач. Това е неприемливо да не може да ползва тази услуга. И съответно, за да работите, вие трябва да имате осигурен достъп до услуги и заплати, до услуги и стоки. А, и съответно след това да можете да използвате заплатата си и да си купувате стоки и услуги. Но ако има дискриминация, това не може да стане. Ако вие в 12.30 излезете от тук, няма да ви откажат а, е, обед, защото сте хомосексуалист или имате някакви увреждания, или сте твърде стари, или твърде млади, или защото изповядвате някаква друга религия, защото според бългийския закон а, вие сте защитени срещу дискриминация по линия на расата и в ресторанта ще ви сервират обед. Но в Европа това не е така. В европейското право не е предвидена такава разпоредба. За мен е много трудно да обясня защо така се случва. И защо на някои хора може да им бъде отказана услуга поради възраст, увреждане или нещо друго? Защо ще им бъде отказан достъп до ресторант? Така че органите за равнопоставеност, като белгийския, много се радват, че в нашата страна не се упражнява дискриминация възоснова на пол и възраст, и нито пък по други признак. Много трудно е на един такъв орган да обясни, че всички хора са равни, ако има дискриминация. Вече и слушахме няколко пъти да създава въпроса обяснете ни защо. Защо тази закрила не е предвидена по европейските директиви? Много е трудно да го обясним. Това има доста случаи. Какви са пречките? Ние подпомагаме пострадалите, много от тези органи не го правят, но или го правят в областта на услугите и а, стоките. Понякога хората са толкова притеснени от тази директива. Ще получаваме милиони оплаквания и жалби, но не е така. Мнозинството от хората, които се сблъскват с дискриминация, са разумни хора. Те само искат решение, искат да разберат какво става, да преговарят и броя на съдебните дела са много малко тъй като повечето хора не искат да се съдят, те искат да бъде намерено решение и когато не бъде намерено решение по силата на закона, те предприемат други стъпки, но те не са неразумни. Вече бе споменато, че ние имаме конвенцията на ОНЕ за хората с уврежданията. Как можем да обясним, че сме ратифицирали такава една конвенция, а в същото време нямаме директива, а, за правото на достъп до стоките и услугите. Според мен е много добра идея да обсъждаме това как в Европа ще се прилага тази конвенция. Наистина е добра идея. И така, сега да мина на въпроса за иерархичната подредба на основанията и множествената дискриминация. Казахме вече, че се засяга правото на свободно движение. Ако вие се преместите в друга държава и не ви сервират обед по всички тези причини, поради които в Брюксел няма да ви спрат да обядвате, било то сексуална ориентация или вероисповедание, и на последно място говорихме за разходите, разходите свързани с дискриминацията и разходите свързани с въвеждането на директивата. Доста проучвания са правени, които показват колко ни струва дискриминацията. Това не бива да го забравяме. Защото, и сега се връщам на на темата от по-рано. Ако има дискриминация, няма достъп до заетост. Ако няма достъп до заетост, няма достъп до стоки и услуги, то тогава разходите ще са много високи. в Белки имаше случаи, хора, които не могат да стигнат до работното си място, не могат да, да си осигурят жилище поради дискриминация, ако човек се притеснява за заетостта то това може да бъде уредено с директивата за стоките и услугите. Благодаря, господин Дивите. Нека сега чуем представителите на НПО сектора. Вече ви ги обявих. Кои се? Ще започнем с госпожа Софи Парон, която е от H Platform Europe за дискриминация по възрастов признак моля ви да не мислите, че дискриминацията по линия на възрастта е нещо по-важно от другите видове дискриминацията. Доста а, пъти а, бе спомената тази а, дискриминация. Въпросът бе поет от а, полското председателство, работата продължи при датското. Обръща се внимание на този вид дискриминация, не защото е по-важна и, и най-вече повече, защото е ново понятие за много държави членки. В миналото не се е споменавало изрично. Всичко започва с директивата по заедостта, която въвежда понятието дискриминация по възрастов признак. И а, дискриминацията срещу хора с увреждания съществуваше като явление и понятие. Имаше позовавания на някои възрастови групи, а, в а, системата за социално осигуряване, достъпа до услуги, стоки, образователна помощ и т.н. На... Никога не казваме, че тези възрастови ограничения трябва да бъдат заличени и въобще да не съществуват в нашето общество. Е, в никакъв случай не казваме, че това е погрешно, но опитът ни сочи и от обратната връзка, която получаваме от членовете на нашата организация и от работата, която се върши не само от нас, но и от други експерти, че имаме някои случаи, в които възрастта се използва, дори се злоупотребява с нея за дискриминиране. Искам да ви обясня защо според нас тази директива е наложителна. Защото а, е, живеем в а, е, една демографска селска среда на застаряващо население. Освен това, много по, колкото по-бързо застарява обществото, толкова по-малко може обществото да се справи и оттам проистича проблема. Необходимо, а, имаме възрастови ограничения, които вече са безсмислени. Може би са имали смисъл преди години, но в днешно време не. Именно за това смятаме, че е нужно да има законодателство. Някои държави членки дават пример в това отношение. Те отиват по-далеч от транспонирането на директивата за заетостта. И затова ние трябва да възприемаме възрастта по различен начин днес, отколкото вчера. Именно по тази а, причина има такива отговори в анкетите на Евробараметр, когато ги питат а, коя е най-честата одобряване дискриминация и възрастта се споменава най-често, защото хората се сблъскват с това в ежедневието. Те не си го измислят. Ще ви дам някои примери сега. В областта на заетостта. Възрастовата дискриминация е проблем и за младите, и за по-възрастните служители. Вижте а, степента на заетост в различните възрастови групи. Ще видите, че там има проблеми. Така стоят и нещата в различни области, живот извън заедостта и най-големия проблем според мен е един конкретен член в предложената директива, а именно достъпа до финансовите продукти. Ние живеем в едно общество, в което трябва да имаме достъп до тези продукти, за да можем да вършим нещо. Примерно, живото за страховане или възможност за пътуване и именно тук ние откриваме две различни категории финансови продукти, които поражат различни проблеми. Някои застрахователни продукти налагат възрастови ограничения, като например застраховките при пътувания в Европейския съюз. И обяснението на застрахователните дружества е, че по-възрастните хора а, са изправени пред по-висок риск от а, нуждата от спешна помощ. Това не е основателна причина в рамките на Европейския съюз, защото ние имаме съгласуваност на нашите е, здравни системи. И когато пътувате в друга държава, вие имате достъп до здравна помощ. Това е обхванато от социалното осигуряване, така че такъв аргумент не въжи. И ето ви един ясен пример за е, използването на възрастовите граници. Е, което представлява злоупотреба и трябва да бъде забранено. И възрастните хора, където и да пътуват и каквато да е тяхната възраст, те трябва да а, имат право на свободно движение. В случая така не е. Някои от вас като че ли се съмняват в съществуването на такива неща, но а, в Испания застраховането при пътуване не е достъпно за хора над 65, в Обединеното кралство над 70 години нямате достъп до този вид застраховки. А, понякога а, изключително високи са таксите за хората над 65, а понякога а, направо им се отказва хора над 60 годишна възраст не могат да си направят такава застраховка. Аз не знам дали вие бихте могли да пътувате като депутати. Може би вие имате някакви специални а, разпоредби да пътувате между Брюксел и Страсбург, но две трети от нашите членове, а, които представляват организациите на по-възрастните хора в Европейския съюз, всъщност се оказва, че когато пътуват не могат да си купят застраховка. Ами това е напълно неприемливо. Имаме и една друга категория от застрахователни или банкови продукти, които пораждат е, проблеми и тиерска гледна точка те са смислени. но ако искате да си закупите живото застраховане над 68 е, е, не са изисквани, отколкото ако сте на 25 години. Ако искате да си купите допълнително застраховка, всички знаем факта, че ако сте по-възрастен, имате нужда по-често от здравни грижи, но проблема е в тези, които разработват политиката. Насякъде в Европейския съюз все повече се разчита на личното застраховане, здравно, всъщност здравно осигуряване. И това ще рече, че по-възрастните хора сега трябва да плащат повече, както е във Франция, и плащат огромни суми за допълнително а, здравно осигуряване. В момент, в който наистина имат нужда от такава грижа. Това ли е обществото, което искаме да изградим? Ето това е въпрос към разработващите политиката. Застрахователите покриват риск. И когато знаят, че един риск ще възникне, застрахователите бягат от него тяхната работа не е да, да осигуряват покритие на рискови, които знаят със сигурност, че ще а, се случат. И накрая въпросът свързан с разходите. Той пък е обвързан а, с доброто жилищно настояване, което трябва да се преорганизира, преструктурира, за да сме сигурни, че ще можем да подкрепим тезата за активното устаряване, и лицата с увреждания да имат достъп до такова жилищно настаняване. В момента този вид хора не могат да се включат в трудовия пазар и съответно тежат на обществото. Ще ви дам тук пример с някои държави, които са възприели а, тази а, концепция и са инвестирали средства Швеция и Дания. В тези страни заетостта сред е, възрастните е много по-висока, заетостта сред жените е по-висока. Защо? Защото не е нужно да напускат пазара на труда, за да се грижат за своите възрастни роднини и те имат най-високата най заетост сред младите хора. Това е една бърза възвръщаемост на инвестицията. За това ние е, приветстваме е, осигуряването на достъп и законодателното предложение и средата трябва да оказва подкрепа на всички. Е, все едно дали остарявате или дали имате някакви увреждания. Надяваме се, че по този начин ще отпаднат много от аргументите а, срещу а, предложението на някои от държавите членки. И а, би трябвало да поставим нещата на стопанска основа. А, да се инвестира, въпреки че държавите членки в момента изпитват звъртно труднение, но все пак приоритетите трябва да бъдат определени ясно и виждаме как Швеция, която инвестира през последните 10 години, е свидетел на падане на разходите за здравни грижи за възрастни хора. Защо? Не защото са станали по-здрави. Не, здравето ми е в същото състояние, а просто защото средата ги подкрепя повече и тези по-възрастни хора сега са по-независими, могат сами да се справят и не тежат на обществото. Благодаря. Let's hear now from Disability EDF. А нека сега да чуем от uh, Disability EDF госпожа Карлота Безотти. Благодаря. Моя принос ще бъде във връзка с Европейския форум за увреждания. Това е една обща организация, а, където хората с увреждания участват. Съществувам от 1996 година и недискриминацията е в същността на нашата работа от тогава. Първата голяма кампания, в която участва нашата организация, беше да се осигури недискриминацията на основа на увреждане, това да бъде включено в планирания акт тогава, в съответния член. Това беше много трудна борба тогава, защото беше немислимо за много а, да свържат двете. Недискриминацията и уврежданията тогава на това се гледаше като въпрос и понякога и сега се гледа на това като въпрос социална защита. Оттам проистекоха и много от а, проблемите на а, същ... осъществяването на законодателството във връзка с уврежданията. EDF, нашият форум, много усилено провежда кампании в тази посока, както и другите неправителствени организации, представени тук. От тази страна сме доволни, че а, има все пак а, напредък в областта на заетостта, но разбира сме и разочаровани, че само заетостта беше засегната в директивата от 2000-та година. А, провеждаме кампания а, 1 милион с увреждания. ние създаваме кампания и се опитваме да постигнем над 100 необходимите подписи, за да се създаде законодателството. И накрая, когато все пак излезна предложението, бяхме доволни, че все пак приложеното поле е достатъчно широко и че е добра основа, за да преминем нататък. Но също така бяхме и разочаровани от някои от въпросите, някои от темите, които бяха споменати тук в настоящото изслушване, например, факта, че когато има проблеми, свързани с финансовите услуги и застраховането, там имаме нещо много по-слабо предвидено, отколкото в директивата за половете. Имаме въпроси, проблеми свързани с образованието за хората с увреждания, където има объркване между достъпа до образование и специалното образование, което не трябва изобщо тук да се споменава в тази директива. Има и въпроси свързани с достъпа и объркването му с съответното настаняване жилищно въпроси, които бяха засегнати от доклада и бяха включени различни варианти да се подобри предложението на комисията. И някои от тези въпроси се появиха в обсъжданията и в съвета, но в момента наистина сме в застой при обсъжданията в съвета и за нас подобно законодателство остава една мечта, но то винаги е било и необходимост. Има случаи на дискриминация на а, хора с увреждания в много области. Съществува и въпроса, че хората с а, увреждания са невидими и а, отделени, изолирани в обществата. И така бяха споменати конвенциите за хората с, с увреждания. Тази конвенция е наистина един двигател от политическа гледна точка, тъй като създава задължение за страните по тази конвенция да се осъществят редица разпоредби и те са а, съответни принципи в тази а, конвенция. Има много силни принципи, които а, включват недискриминацията с а, подходящото жилищно настояване, които отиват в посока на директивата. И наистина би било подходящо да има законодателство на ниво Европейски съюз, защото а, има държави, които вече а, а, са приели своето законодателство в, област в тази област, но е хубаво да има цялостно законодателство, което покрива всички аспекти трудности има в реалното осъществяване е, в всичките области, които тук са цитирани, когато няма единно, единно покритие, единно прилагане. Въпреки силната политическа до, е, роля е, и воля на Европейския съюз, който се присъедини към конвенцията. 27 от 27 държави членки са ратифицирали а, конвенцията на ОНЕ. Все пак обаче съществува много сериозен дебат във връзка с тази директива по разходите, които ще се, са нужни, за да се включат и хората с увреждания. Е много а, интересно да чуем и днес, че има държави като Германия, които не смятат а, които като че ли нямат проблеми с разходите, но пък този въпрос ги притеснява. Искам да се върна на въпросите, които бяха повдигнати по-рано, а именно за разходите за осъществяване на законодателството и да дам един пример – една сегрегирана система, изолирана система на институции за хора с увраждания, увраждания и специални училища. Ние можем да говорим за хората, които не са в а, трудовия пазар. Всичко това създава повече разходи. Също бих искала да се върна на примера даден от господин Девите за законодателството в Белгия, което покрива дискриминацията при достъпа до а, стоки и услуги. Това е случая също и в Обединеното кралство и в а, законодателства, законодателствата, които съществуват. Не виждаме как, каквито и да били малки или големи предприятия, които да а, да срещат проблеми за това, че не са а, предоставили такъв достъп, но тези държави и тези предприятия, които не са осигурили този достъп, макар и да са повдигнали различни производства в съда и дори да имат да срещат различни проблеми, те не се дължат на спазването и разходите за спазването на тези разпоредби. А, имаше и тема, която засегнахте за предварителното осигуряване на достъп, очакването на възможните предизвикателства. Наистина би било полезно да се разграничи а, предоставянето на отговарянето на индивидуални а, необходимости и връзката с а, непропорционалния а, товар както от друга страна достъпът, който се предоставя е изпреварващо и обсъждането на нови а, стоки и услуги, които трябва да се адаптират във времето. Тук отново ми се струва, че става въпрос на, за политическа воля, отколкото каквото е да било друго. А, важно е, нещо, което според мен а, се засегна а, от нашата платформа и е засягано и пред, преди, да се ангажираме по а, задълбочено да включим експертните знания на неправителствените а, организации. Би било полезно да имаме един общ дебат с съвета по конкретните области, да речем финансовото, а, е, финансовите услуги, застраховането, образованието, частта за достъп и всички други части на директивата, за да можем да а, премахнем булото на неяснотата по въпросите, които в момента се обсъждат съвета. Приветствам а, настоящото изслушване и другите инициативи, които може да предприемем Европейския парламент в бъдеще, за да разблокира тази директива и да се създаде дебат по това. Това би било изключително полезно. И накрая бих искала да направя коментар за това, че по въпроса за разходите, липсата на политическа воля, ако да речем видим усилията, които правят някои от развиващите се страни, за да осъществят конвенцията и липсата на политическа воля на европейско ниво, това е според мен повод за срам. в смисъл на това, че Европейския съюз а, критикува други държави на основата на е, нарушаването на човешките права, дискриминация. как може е, да се прави това при положение, че ние не предприемаме нужното в областта на антидискриминацията. Благодаря. Нека сега да чуем една различна гледна точка. Е, ILGA Europe за сексуалната ориентация господин Грег Цернецки. Имате думата. Да, благодаря. Аз съм Грек Чернецки и представлявам Илди. Всъщност това е международната организация закрила правата на хомосексуалистите, транссексуалните, бисексуалните. Едва ли ще можете да запомните името на организацията. Аз съм също така и член на съвета на директорите на Илги Европа. Има съпротива срещу тази директива и може би тя ще е различна от съпротивата в други области, когато става дума за сексуална ориентация – а, това, което ни сподели е, депутата за игрите, а, е, хомосексуалистите, е може би показателно защо има затруднения с приемането на директивата. Да, често чуваме за аспектите свързани с уврежданията аз уважавам това, че господин Веле е открито признава своята хомосексуална ориентация и би трябвало да застане зад директивата. Надявам се, че ще го направи. Но това, което ни бе разказано, ясно посочва, че ние не бива да отстъпваме, трябва да се обединим и всички, кои, срещу които се упражнява дискриминация, разбират какви са ни проблемите и би трябвало да сформираме един общ фронт и не бива да позволяваме да има разединение помежду ни. При преглед на правото на Европейския съюз, що се отнася до закрилата, извън на областта на заетостта, има доста държави членки, които не предвиждат закрила на хомосексуалистите от дискриминация. И това въжи от Кипър до Естония, от Польша до Португалия. Какво означава всичко това? Това означава, че нашето, о, нашата общност е обект на насилие в училищата, а, подобно отношение от лекари, невъзможност да си наемем хотел или цял апартамент под наем, проблеми с пенсионното осигуряване – аз тук е, също така представлявам и националната организация в Полша, е, която се бори срещу хомофобията. И през последните 10 години работим с пострадали от дискриминация и виждаме точно как е, се отразява липсата на закрила по места – Властите в Польша често излизат с един аргумент, който много от защитниците на правата на тези хора чуват. Те твърдят, че жертвите, пострадалите на така дискриминация, не споделят гласно това. Моя личен опит ще споделя. Млад гей мъж в Полша и, приема това дискриминационно отношение като нещо нормално, научава се да оцелява, както каза господин Ромева по рано, разработва се една стратегия за оцеляване и се научаваш да се справиш с всичко това. Искам да ви дам два примера които бяха представени пред моята организация. Една, единия е, е свързан с млада жена, наречена Вероника, която не се е чувствала уютно у дома и в своето село. Премества се във Варшава, за да учи. Родителите я притискат да следва, плащат за апартамента и т.н. нататък. Но във Варшава тя започва да живее със своя приятелка знае какво ще последва в крайна сметка, както често се случва. Тя не може да крие своята сексуална ориентация. Родителите й казват, да, чудесно, много интересна информация, отнемаме ти апартамента, оправяй се. Тя е на 19 години, живее в Варшава със своя приятелка и първото, което трябва да направи, е да си намери апартамент. Студентка е, няма много пари и започва да търси апартамент. Естествено, се случва нещо, което често става. Организацията, която да, отдава апартамента под найем или хазяина, скоро откриват, че това всъщност не са две приятелки, а са по-скоро сексуални партньори. И тя си признава, за да запази достоинството си. И хазяина скоро и казва, съжалявам, но този апартамент вече е отдаден под найем. Тя, разбира се, би могла да се обърне към властите с, с своя случай, но тя вече е жертва, няма подкрепата на семейството си. А, някои могат и да го им, имат това като а, подкрепа, но а, тя се обърна към нас. За щастие оказахме известна подкрепа. Обаче, до края на седмицата, следващата седмица, тя трябва да открие къде да живее. Приоритета и е не е да се жалва на властите, приоритета е да си намери стая за живеене. Ето ви един случай – който няма да фигурира в описа на случаите на дискриминация. И друг случай имаме на множествена дискриминация. Млад хомосексуалист. Споменати бяха случаите на насилие в училище над такива лица. Ние слушаме доста за това. Става дума за Куба, който е на 17. Много слабичък, русичък, който следва в готварския техникум. Учителят им възлага да изготвят бюджета на едно нормално семейство. Баща, майка, две деца. Обичайно. А кува, тъй като е малко по-наясно с някои въпроси, прави бюджет на семейство с две майки и една дъщеря. Учителя казва, че няма да му пише оценка, отказва, разговарят, учителката губи търпение, представя го пред целия клас и казва, вашия колега Куба смята, че е по-умен от всички вас и е измислил семейство с две майки и едно дете. Това не е нормално семейство, нали? Учениците се съгласяват с нея и а, Куба става обект на подигравки случая стига до директора и той казва, в училище няма подобно нещо, никого не бият, няма насилие срещу децата, не им завират главите на тия деца в туалетната чиния, защото са гледали много американски филми. И а, директора казва ми, не мога да ти помогна, мога да те науча как а, така да станеш по-дебелокош, за да се справиш това, но нищо повече. И след това представителите на Организацията за правата на т.е. училищния съвет казват ми, ти си виновен, защом си се разкрил това, щом си представил този случай и въобще не, тръби наляво и надясно, че си гей могат да се обърнат към средствата за информация, към организации. Двамата пострадали, но те са юноши и девойка. И дълго време мисля, че Полша беше най-хомофобски настроената държава. До преди няколко години беше твърде мрачно. Аз тогава идвах в Брюксел и винаги в тези спорове се споменаваха Испания и Полша. И насякъде говореха, е, вижте насякъде еднополови бракове, но обаче Польша и Испания, ужас. А, та ние се заехме с лобиране и един от приоритетите ни е да влезем в коалиция с други организации за равнопоставеност и да лобираме за проекто закон за борба с дискриминацията нямахме и все още нямаме хоризонтална директива. Затова ние решихме да лобираме нещо да се направи във вътрешното право и Польша доста се разви от 2005-2006 насам. Нещата се промениха и ето на 2011 година тук съм ви разпечатал закон закона. Това не е всъщност закон за равнопоставеност, а се казва закон за прилагане на някои европейски разпоредби за равното третиране. Министъра каза да, равно третиране, има такива директиви, ние трябва да ги прилагаме и ето какво получихме ние 10 странички за закона за прилагане на някои европейски разпоредби, събрани на 10 страница. Тук съм отбелязал всички разпоредби, които визират закрила на хомосексуалистите, транссексуалните и бисексуалните. Те са в оранжево, както виждате а, трябва да ви кажа, че не ми се изчерпа оранжевия химикал, защото на едно единствено място се споменава такава закрива с оглед на равнопоставеност при наемане на работа. Това е как което е направено по отношение на дискриминацията на база сексуална ориентация. Няма такава закрила с две думи в Полша. Мисля, че националните организации правят всичко възможно, що се отнася до лобиране във вътрешен план, а и на европейско равнище, но нищо няма да стане, ако няма правно задължителна директива на Европейския съюз и като представител на Илда Европа се обръщам комисията с мобата тази директива да бъде приета. Защото необходимо е да се окаже и техническа подкрепа. Трябва да се направи едно съпоставително проучване на разходите по неприлагането и съответно прилагането такава директива, но правата на човека не са економически стопански въпрос. Това са аргументите, които можем да изложим. Държавите членки трябва да се консултират с НПО-тата и да работят с тях по текстовете на директивите, за да не бъде тя разводнена и да включи всички основания във всички сфери извън заетостта, а държавите членки, които са готови, които са сформирали такава коалиция на доброжелателите, добронамерените, да оказват натиск да бъде прията директивата. Също така бих се обърнал и към депутатите от Европейския парламент непрекъснато да задават въпроси на комисията и да настояват тази директива да бъде прията. Вече ви казах, дълго-дълго време Полша беше черна дупка на картата на Европа, що се отнася до закрилата на правата на хомосексуалистите. Сега съм оптимистично настроен и оглеждам всички тук заинтересовани лица и много ми се иска да ми обещат, че през следващите години тази директива ще бъде приета. Благодаря ви много за вашето участие и сега изчерпахме а, тази част от изложенията. What Не, сега ще приключим с последния оратор представител на организацията ЕНАР Михаил Привалт. Euh, Благодаря. За мен е удоволствие да ви представя ЕНАР, Европейската мрежа срещу расизма. Ние представяме около 700 организации, които се борят срещу дискриминацията във връзка с вероисповеданието. Вече видяхме двете измерения, когато говорим за малцинства и за вероисповедания. Моята а, колежка говори по този въпрос. Енар има а, множество организации, които са членки. А, и ние работим в връзка с възоснова на член 13 от договора за Европейския съюз. На времето имаше предложение да се направи цял законодателен пакет. Сегашното законодателство е резултат от а, други а, видове а, усилия и а, неговото, неговия обхват е доста ограничен, например изключва а, хомосексуалната организация. Казахме днес много за техническите причини за забавяне на приемането на тази директива. Няма да се спирам още веднъж на това. Искам по-скоро да говоря а, за политическото измерение на тази тема. Нашето впечатление е, че дискусията се води малко ирационално. Всички аргументи са на масата, няма какво да се добави, въпреки това директивата не се приема. Впечатлението на нашите членове е, че ако се върнем на 87 година насам непрекъснато се връщаме на едни и същи проблеми. На времето се обсъждаше въпросът с а, а, религията, обучението в а, училищата. А, днес а, говорим по-скоро за хората с увреждания. Смятам, че е парадоксално, защото от 2007 година имаше предложение на господин Барозо, който предложи да се приеме само една директива за хората с увреждания. Можем да се попитаме защо 2007 година това е било възможно, а днес не е. Освен това, виждаме споровете в Европейския съвет за достъпа на хора с увреждания до плажове с ситен пясък и въздействието върху природата. Според нас това са нерелевантни обсъждания. Продължаваме да се сблъскваме с ежедневното изключване на хора с увреждания, от политиката, от участието в културния живот. Това е много свързано с общественият живот и е важно не само да говорим за разходите и за това, че в условия на криза не можем да си го позволим. Сякаш се подиграват с нас. Е, както моя колега Пьер каза, дискриминацията е нещо, от което можем всички ние да бъдем засегнати. Всички ние остаряваме, можем да сменим религиозните си убеждения, можем днес да сме богати, утре да сме бедни. Въпросът за равнопоставеността, за равното третиране на най-слабите групи от нас, означава, че едно благосъстояние ще бъде преразпределено и държавите трябва да инвестират повече в тази посока. Такава трябва да бъде насоката на нашите разговори в времена на криза. Обществата ни никога не са били толкова богати, колкото са днес в Франция и в други държави брутните вътрешни продукти се покачват всяка година. Не виждам къде е кризата. Трябва да се попитаме къде точно е проблема, а именно в неравномерното разпределение на доходите на богатството и на растежа. който поставя такива маловажни въпроси като субсидиарността и ги поставя като пречка пред приемането на директивата, не е прав. И господин Ромева каза, че ако имаме, ако искаме да имаме общество равно за всички, не трябва да говорим за пари. Това са по-скоро технически подробности, които могат да бъдат разрешени. Имаме най-добрите юристи в Европа, които могат да намерят най-добрите формулировки. А когато става въпрос за разходите, свързани с осигуряването на равното третиране за хора с увреждания, не става въпрос само за публични инвестиции – Това също така е принос към интелигентния растеж. Тези инвестиции са също толкова добре вложени, колкото и средствата за възобновяеми енергийни източници. И са толкова ценни, колкото милионите евро, получавани от предприятията за намаляване на разходите на работодателите, защото частният сектор получава голяма подкрепа от а, публичния сектор в Европа. Защо да не се предоставят средства и на хората, които се нуждаят от това, хората с увреждания? Органите, застъпници а, а, повдигат този въпрос но основният въпрос е дали ние искаме Европа на равноправието или не. Именно връщам се на въпроса с последователността. И накрая, през последните пет години се водят обсъждания във връзка с тази директива, но те за сега са имат само развлекателна стойност и не са обвързани с никакви конкретни мерки за равнопоставеност. Нези, които действително се нуждаят от тази закрила, не я получават. Може би се опасяваме от факта, че вложните средства няма да се върнат. А, дискриминираните личности продължават да живеят по този начин, защото не получават политическа защита. Не я получават от европейските институции. Не я получават и от парламента, защото в парламента няма необходимото единодушие. Всички, които седим в тази зала, трябва да поемем нашата отговорност и да застанем на съответната страна. За съжаление не виждам сиви зони, виждам само черно и бяло. Няма полуравнопоставеност. И затова смятам, че нашите политически представители, независимо коя инстанция представляват, трябва да кажат, че са за равнопоставеност за всички или са против, за да могат да се вземат съответните политически решения. Ça Копле. Благодаря на вас и на останалите лектори. Сега приключихме с втората сесия от представени. Имаме малко време за въпроси и отговори. Има ли някой, който иска да каже нещо? Да. Господин Клайс. Благодаря. Искам да се обърна към господин Девите, Преди две седмици в новините а, той се появи с а, една жалба, която неговата организация е подала срещу а, голяма верига от а, холандски магазини. Една от а, жените, които работят в а, тези магазини, дошла на работа с а, забратка, която отказала да а, свали, нейните колеги са оплакали и възоснова на това тя била уволнена. Тук може да се каже, че може ли да се каже, че някой е дискриминиран възоснова на религиозната си принадлежност? Или по-скоро трябва да се запази една неутралност на работното място? Мисля, че инстант, институцията, представена от а, господин Девите, подала жалба във връзка с този случай. А, има запитване към а, Европейският а, съд, така че се очаква отговор и евентуална промяна в законодателната база. Въпросът ми е следният. Има ли работодател правото да изисква от а, своите работници да се държат неутрално на своето работно място и да запазят своите религиозни убеждения за частния си живот. Дали това се изисква заради клиентите или заради доставчиците, господин Девите е на мнение, че работодателят няма право да изисква това. А, но тази позиция е доста спорна. Спорът се води и от страна на дънакоплаците. Изобщо спорт за политическата коректност по-скоро бива саботиран от една истинска дискриминация. И можем да се попитаме дали една частна организация не се поставя на мястото на законодател, защото няма такъв закон, който да подкрепя позицията на организацията на господин Девите. И каква, какви аргументи могат да има държавите членки за или против приемането на директивата? смятам, че не получихме достатъчно информация от е, съвета и от комисията за позицията на държави, които са против е, директивата. Но в е, такива случаи на дискриминация, които са по-скоро странни, можем да се попитаме каква е точно причината на дискриминацията. Дали факта, че съответната жена е мюсюлманка или факта, че тя носи на публично място своята забратка. Благодаря. Преди да се обърна към господин Девите за отговор, нека да чуем и другите въпроси. Госпожа Гънц, виждам, че вие искате да кажете нещо. Да, а, имам въпрос към датското председателство. Не бях тук в началото, но бих се радвала да чуя. Как те виждат шансовете на разблокирането? Как а, смята, че ще се разблокира процеса в съвета. И тъй като аз съм единствения член на СНД в момента, а, бих искала. И аз съм а, от същата група, все пак а, добавя председателя. А, госпожа Гьонц отговаря. Благодаря за подкрепата. Все пак вие се очаква да сте а, неутрален и така, тъй като съм единствения представител на групата на социалистите и демократите, искам да чуя този отговор. Господин Ромева, и вие искате да зададете въпрос? Да, два въпроса. Един за Еквинет. А, вие а, дали сте имали проблеми свързани с бюджетни ограничения? връзка с кризата. И към съвета. Предложението и датското председателство. Ако всички сме съгласни, че е необходимо да се предвижим напред, да действаме бързо, по-дълбоко в тази област. Дали според вас един път или два пъти заседание на работната група за 6 месеца е достатъчно? Ако всички сме толкова готови и а, решение на действие, няма ли да е по-подходящо да се срещаме по-често, да се поканят много от организациите, които участват днес тук а, и да изслушат експертите по съответните различни области и да разработим една съвсем задълбочена позиция. Благодаря, не виждам други да вдигат ръка. Значи е време да дадем обратно думата за отговор. Първо господин Давидте, после датското председателство, доколкото разбирам, беше въпрос съвсем конкретно към съвета. И така, първо господин Давидте. Благодаря. Аз ще отговоря на холандски, тъй като той беше зададен на холандски. Още няколко забележки. Аз съм тук в ролята си на представител на Еквинет. Не смятам, че правилният момент да се води един чисто бългийски дебат. Бих а, се е радвал да продължим разговор по-късно, но може би не точно на това място. В а, случая, а, който вие а, посочихте, става въпрос за работно право. Аз по-скоро съм насочен а, към а, услуги и стоки. Когато се обърнем към а, съд, а, не смятам, че става въпрос за промяна в а, законодателството съществуващото законодателство трябва да се прилага и никой не може да прецени по-добре дали това става от един съд. По отношение на изнасянето на религиозните убеждения на показ, тук става въпрос за свобода на изразяването на мнение. Не можем да се попитаме какво а, общо има а, изразяването на собственото мнение, примерно с политическите убеждения или с сексуалната ориентация. А, когато можем да се изразяваме свободно само вкъщи в кухнята, смятам, че това е доста странно тълкование на свободата. В Европейската харта става въпрос за права и свободи, които могат да бъдат в публичното пространство и в законодателството не става въпрос за възможността и за носенето на кърпа на главата. И смятам, че този холандски работодател не се е държал а, неутрално други големи предприемачи, като Икея и така нататък, нямат проблем с носенето на а, кърпа на главата на работното място. И смятам, че е работа на Европейския парламент да разгледа тези въпроси и да взема отношение към тях. А сега да, затво... да отговоря на въпроса за бюджетните ограничения, за даден господин Румева. Да, действително, те се отразяват навсякъде и ние смятаме, че това е много лоша мяка в времена на а, економически застой, защото не смятаме, че по-малко равнопоставеност е отговора на а, кризата. Има изследвания, които показват, че брутен национален продукт, растеж с 15% може да се осъществи с прилагането на всички мерки за равнопоставеност. Кой може и да мечтае за такъв растеж от 15%? Това е хубаво за всички. И за стоките, услугите, и за заедостта. Благодаря. Благодаря. Може би вие искате да реагирате, господин Клейс, но преди да ви чуем, нека датското председателство, съвета да отговори на въпроса, който беше повдигнат. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Вие попитахте до къде ще стигнем с предложението по време на нашето председателство. Иска ми се да можех да кажа, че ще стигне много далеч, но съвсем честно и реалистично няма да стигне много далече. Това е моето лично мнение, гледайки еволюцията на директивата през последните няколко години. Мисля, че сме доста далече дори и до постигането на някакво споразумение. Има много въпроси, които бяха повдигнати по-рано, които, по които има загриженост от страна на държавите членки, а ние едва се доближаваме до един от тях. Докладчика спомена достатъчно ли е да се срещаме два пъти по време на 6 месеца. Абсолютно не, трябва да срещаме много по-често. Но ми се струва, че един от въпросите по това предложение, освен чисто нормативните следствия и свързаното с бюджета, което, както казахме, е основание за някои държавите членки да се противопоставят. Има и друг въпрос, който трябва да разгледаме. Това досие не е е с висока важност за много държави членки. Просто отмина момента. Това е усещането. Не казвам, че така ще остане, но това е усещането за момента, че а, точно време е отминало. Например, за нас, преди да сме да поемем председателството, трябваше да решим какъв път да поемем и трябваше да разгледаме какво е усещането, какво е ускорението, каква е а, какъв е контекста. И за нас това изглежда като един голям титаник. Може и да не е, може би има решение, но в момента това предложение е а, титаник, който ние няма как да обърнем сами. Трябва ни подкрепата на държавите членки и волята а, на държавите членки. Не, че няма нужна а, възможност и воля, но, но като че ли не е точно това момента, като че ли усещането е като края на, след края на една голяма веселба, а, където не всички знаят на къде да тръгнат, а, но съвсем честно а, трябва да кажа, че има още доста работа. Благодаря. Благодаря. Господин Прево, искате ли да добавите нещо по въпрос, който беше зададен за, регу... за религиозната дискриминация? Всъщност имам въпрос, нямам отговор. Вие доста ясно се изказахте за това, че въпросната служителка не се е появила на работа в неутрален вид, ако мога така да се изразя. Но това, което бих искал да попитам, можем да го обсъдим и навън. За нас това е структурна дискриминация. От кой момент нататък, според вас, вие изглеждате по неутрален начин? А, самите ние се приемаме като единица мярка за начина за израз на нашите убеждения. Ако можете да ми отговорите, ще ви бъда много благодарен. Господин Клайс. Да. Аз, разбира се, не съм адвокат на предприятието Хема. Може да има проблем в Холандия, но не и в, в Белгия. Разбира се, че всеки е свободен да се изразява своб... по свободен начин. Разбира се, че трябва да се спазва това. Но ние спорим за друго, а именно дали един служител може да очаква от своя работодател да не засяга политически или полемични теми на работното място, теми, които по никакъв начин не са свързани с конкретната работа. Ако аз разговарям с клиенти от някое предприятие и правя реклама, така да се каже, на моята партия, за да а, спечеля привърженици на някакво движение, не смятам, че това е допустимо на работното място. Трябва да се прави извън работното място. Едно предприятие трябва да бъде неутрално към своите клиенти и по отношение на своите доставчици. Тоест, е, трябва на работното място да се спазва съответната неутралност. Разбира се, че в реалния живот е, се стига до конфликтни ситуации. Моето лично мнение е, че работодателят е, трябва да се стреми да предотвратява конфликти на работното място. Знаем, че съдите също чрез тълкованието на законите могат да разширят или да стеснят приложното поле на някой закон когато стане въпрос е, за вземане на някакво решение по конкретна жалба във връзка с конкретен случай. В случаите на разширяване на приложното поле може да се стигне до създаване на прецедент. и последващи съдебни решения трябва да вземат и конкретното решение на съда предвид. Но можем да видим, че в а, Страсбург, например, в някои държави членки не могат да бъдат по-рестриктивни в а, своята емиграционна политика, именно заради съответните решения. Разбира се, знаете, че тук сме в парламента и всеки депутат има право да се изкаже, да сподели становище. Не е нужно да влизаме в а, дебати, в противоречия по мнение мнения изразени от представители на Европейския парламент, но разбира се, вие сте гости на нашето изслушване и можете да вземете думата. Бих ви помолил обаче да не навлизате в дебат, защото не това е целта на днешното изслушване тази сутрин. Благодаря, председателю. Първата ми бележка би била, че това си един вътрешно-белгийски въпрос и аз бих влязал в разговор с господин Квайс извън тази зала, но все пак бих искал да ми дадете възможност да отговоря. Няма да влизам в дебат. Когато говорим за стоки и услуги, какво означава да си неутрален в един ресторант? Какво означава да си неутрален в обществения транспорт? Какво означава да си неутрален въобще и да третираш хората по неутрален начин, когато се предоставят стоки и услуги? Какъв е смисъла на това? Ето, това е въпросът, който бих задал. Ако в ресторанта има отказ да бъдат услужени хора, защото са хомосексуалисти, защото искаме ресторанта да е неутрален, едва ли е приемливо? Благодаря. Добре. Казахте какво мислите. Благодаря ви, господин Девите. Разбира се, благодарни сме ви за това, че изложихте едно силно становище, предвид качеството, в което сте поканени тук на това изслушване. Благодарим на всички наши докладчици, но преди да преминем към заключителните думи а, на господин Ромева, позволете да ви кажа, че получихме електронно съобщение от господин Оливия Дешютер, който беше поканен да присъства днес и да направи изказване, но той His contribution. има готовност да изпрати своето представяне, което трябваше да бъде изнесено за около 15 на минути. Ако желаете, може да го откриете на страницата на комисията Либе. Искаме на всички присъстващи на това изслушване само да кажем, че според него хармонизираното прилагане на мерките срещу дискриминация в Европейския съюз би осигурило предимства, като хармонизация по прилагането на хоризонталната директива налагане на позитивно задължение на държавите членки да премахнат дискриминацията, без да изключваме такива случаи в частния сектор и също така, че това би било в съответствие с Международната спогодба, т.е. Европейската социална харта и съдебната практика на Съда на Европейските общности и би спомогнало за защита на правата на човека, избягване на дискриминацията на работното място и другаде и осигуряване на достъп до стоки и услуги, които се предлагат на обществеността, включително образование, транспорт и т.н. нататък. Ако Европейския парламент и Агенцията за основните права желая да допренесе за този дебат, според господин Дешутер, най-добре това би било сторено чрез проучване на взаимозависимостта между правата и защитата също дискриминация, също така и достъпа до заетост, достъп до всички социални услуги, достъпа до други стоки, възоснова на липсата на дискриминация. Тук е описан и член 3. Те са описани в член 3 и директивата за равнопоставеността, които са жизнено важни като средство за постигане на реална равнопоставеност и равноправие. Господин Дешутър съжалява, че не може да присъства и е на разположение на всички членове на комисията Либе по всички възможни начини. И така, един вид изслушахме господин Дишутър, който не успя да престигне. Сега ще дам думата на господин Ромева, който да направи заключително изказване. Ще бъда безкрайно кратък, господин председателю. Ще обобщя до някъде цялото изслушване. Мое задължение е да благодаря на всички оратори. Днес чухме неща, които трябваше да бъдат казани. Това е първото и заключение, което ще направя. Основната причина да организираме това изслушване е, е изключителната значимост и тежестта на фактите, които ни осигурява реалния живот. А именно, това е провокирано от липсата на тази директива. И липсата на тази директива създава затруднения на гражданите в Европейския съюз. Има неоспорими доказателства, че директивата е необходима. На второ място – за мен бе изключително полезно да потвърдя, че няма правни проблеми, които се крият зад неприемането на директивата. По-скоро има правна необходимост за нейното приемане на европейско равнище и нейното прилагане. Може би Факта, че не е прията директивата, за мен, противоречи на основните принципи на европейските договори. Както споменахме това със свободата на движение и тъй нататък. За мен има ясни доказателства и правна необходимост от тази директива и на последно място стигаме до политическата воля, което е същинския проблем. Доколкото разбирам, можем да го преодолеем. Ние като депутати, като представители на гражданското общество, на НПО-тата, можем да помогнем да бъдат насочени усилията към тези правителства, които изтъкат няколко аргумента против законодателното предложение. Споменати бяха Германия и аргумента за разходите – Литва, Чехия също изтъкват някои а, аргументи, свързани с хомосексуалистите. Но тези страни трябва да са наясно, че тяхните граждани следва да имат същите права. В Германия тяхното правителство не иска това да бъде уредено на европейско равнище, тъй като тези права са защитени. Така че Германия и другите страни, които блокират, трябва да имат ясна позиция. Необходимо е да има прозрачност и именно за това моля съвет. Мисля, че загубихме набрана скорост. Знам, че момента е труден. И искам тук да подпомогна господин Девид, който каза, че <clears throat> ограничаването на правата не е решение на кризата. Затова трябва да ускорим работата, да се срещаме повече от два пъти на семестър. Това е най необходима стъпка. И освен това трябва да се срещаме с всички заинтересовани лица, които могат да намерят технически и други решения на проблемите. Ако това бъде направено, убеден съм, че след една година ще постигнем целта, ако има политическа воля. Така че позицията на парламента е ясна. Мнозинството от групите проявяват интерес и готовност да постигнем напредък. Дошло е време съвета да върви в правилната посока. Благодаря на всички, че присъстваха днес. Благодаря, господин Румева. We thank all of the panelists, each... Благодарим на всички докладчици. Са изключително уместните изложения и за готовността да се присъединят към нас. Благодаря на всички депутати и ви съобщавам сега, че комисията Либе ще продължи в 3 след обед днес в същата зала и не забравяйте, че ще гласуваме, така че носете си картите. Благодаря.